Добър ден на всички. Откривам заседанието. Компетентните органи на Португалия представиха искане за снемане на имунитета на Хосе Мануел Фернандеш в рамките на наказателно процес, започнат от следствения отдел в град Порто. Това искане е отнесено към правната комисия на парламента, която има правомощия по този въпрос. Дневния ред за тази сутрин включва общо разискване, равенство между половете, жените в управителните съвети. Давам думата на една от авторките на въпроса, госпожа Гарсия Перес. За две минути. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Липсата на представителство на жените в различните сфери на обществения живот, економически и социален, е симптом на общество, в което няма равенство, от необходимостта да има по-голяма равнопоставеност между мъже и жени. През 2013 нашият парламент е, взе отношение по предложението на комисията за представителството на жените в управителните съвети, като е, поиска да се въведат задължителни квоти за участието на жените в управител съвет, за да можем да бъдем равноправно представени в економическия живот. Пет години минаха, но в съвета това предложение е блокирано, защото държавите членки не могат да се споразумеят за създаване на една по-справедлива Европа и да могат жените да бъдат представени във всички сфери на обществения живот. В Испания трябваше да се промени правителството, за да се промени отношението на съвета и най-после да има а, напредък в тази област. Искам да благодаря на госпожа Юрова, която прави всичко възможно и ще направи всичко възможно да постигнем тази справедливост и това равноправенство до края на нашия а, мандат. Защото жените трябва да бъдат представени равноправно в економическия живот, защото трябва да има равноправни шансове парламента е, и моли румънското председателство да направи едно усилие, за да направи всичко възможно, както това бе направено в Испания, жените да могат да участват в е, общественият е, живот, за да може Европа да бъде по-справедлива и по-равноправна. Благодаря, госпожа Хаутала. Благодаря, господин председател. Смятам, че е, е много важно да стигнем до заключението, че няма каквато и да била причина да не приемаме тази директива от 2012 година, която а, включва задължение а, компаниите, лисвани на фондовата борса, да а, включват минимум 40% от всеки пол в своя управителен съвет. Много се изненадвам, че има държави членки, които все още се позовават на субсидиарността. Не разбирам защо го правят. Има много европейски фирми, които работят не само в цели Европейски съюз, но и извън Европейския съюз. Освен това, когато говорим за многообразието и за равнопоставеността между половете, този тип задължения за дружествата променя техния подход в целия свят. Да не говорим, че няма каквито и да било причини да не се назначават жени. Има компетентни жени. Много често просто Става дума за поведение на една култура, доминирана от мъжете. И за това често жените остават невидими. Имало, имаше достатъчно време държавите членки да действат по въпроса а, на доброволния принцип, но ето е, през 2017-2018 година жените бяха само 23,6% от членовете на правителните съвети на най-големите е, фирми листвани на борсата. От 7,4% до 43% е а, а, разликата между различните правителни съвети, нещо, което показва колко а, е, сериозна е колко необходима е тази мярка. Затова призовавам румънското председателство да предприеме съответните мерки, за да може преди да стигнем до изборите, да можем всички убедено да заявим, че Европейския съюз се бори и за една корпоративна култура, в която жените и мъжете са равнопоставени. Сега давам думата на съвета и държавния секретар е, Чиот. Госпожи и господа депутати, госпожо комисар Юрова, за мен е огромно удоволствие, че присъстваме заедно на този дебат. Искам да кажа, че Равенството между половете е в центъра на виждането на съвета за Европа. Ангажираността на съвета към равенството между половете намира отражение в различни решения и законодателни актове разработени и, и с парламента. Нека да ви напомня социалния стълб, обявен през ноември 2017 година. Равенството на половете заема централно място в този документ. Цитирам равните възможности между мъжете и жените трябва да се насърчават във всички области, в това число участието на пазара на труда при условията на назначаване и професионалния път. Мъжете и жените имат право на равно заплащане за равен труд. Този ангажимент е в духа на договорите и съществуващото законодателство. На този въпрос не бива да се пренебрегва, независимо от постигнатия огромен напредък през последния половин век – на практика равенството ни обягва. Ще ви дам пример. Все още има разлика в заплащането в Европа. Средната разлика е 16,2% според Евростат и брутното почасово заплащане на жените е по-низко, отколкото на мъжете. Това, разбира се, не е равенство. Ние ще предприемем мерки под формата на редица решение на съвета, за да изпълним обещанията в социалния стълб. Това предполага решителни действия от името на комисията с законодателите и държавите членки. Госпожи и господа депутати, днес ни помолихте да коментираме предложението на комисията за директива за подобряване на равен баланса между половете в управителните съвети. Знаете, разбира се, че за съжаление има блокиращо мълцинство в съвета. Последното заседание по въпроса се проведе по време на Малтийското председателство през 2017 година и от тогава предложението не е обсъждано от съвета. Към момента досието е блокирано. Независимо от това, има консенсус в Европа за необходимостта от подобряване на равенството между половете в управителните съвети. Подходите на държавите членки е различни, но принципа не се оспорва. В този дух румънското председателство има за цел да улесни дискусиите на ниво съвет – за да се е, види какви възможности има да постигнем напредък. Предложението за директива за по-добър баланс между личния и професионалния живот е повод за повече оптимизъм. Споразумението между парламента и съвета доведе до временно споразумение на трилога на 24 януари. Това беше възможно и благодарение на напредъка, постигнат по времето на австрийското и българското председателство. Улесняването на баланса между личния и професионалния живот е много важна част от политиката по заетост. Трябва да, да помогнем на гражданите да съчетават професионалния и личния живот. Това е още по-важно в контекста на демографските проблеми и промените на пазара на труда. От една страна, трябва да направим така, че високо образованите, високо квалифицирани жени в Европа да могат да се възползват от възможностите на пазара на труда. Това е въпрос не само на равни права, но е и економически обосновано. Европейските жени трябва да могат да раждат деца без да се налага да избират между децата и професията. Най-често това решение, тази дилема стои предимно пред жените. Дилемата ще се премахне, ако се предоставят равни права за мъжете и жените. Междувременно необходимо е да се да се зачита разнообразието на правните системи. В Европа не може да има еднотипен подход, още по-малко в областта на семейното и трудовото право. Има значителни разлики в режимите и традициите. Трябва да зачитаме принципа на субсидиарност. Това бяха част от проблемите, които обсъждахме в контекста на директивата Баланс между личен и професионален живот. Радвам се, че намерихме решение, което повдигна стандартите, но осигурява гъвкавост. Благодаря на парламента за сътрудничеството. И благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо Чот. Сега думата има комисария Юрова. Благодаря и за присъствието. Заповядайте. Господин председател, дами и господа, искам да благодаря на Европейският парламент за това, че обсъжда днес този важен проблем за равноправеността равнопоставеността между мъже и жени. Много доб... благодаря за това, че подкрепяте предложението на комисията за налагане на равнопоставеността в представителността на жените в управителните съвети на големите предприятия. Аз съм много горда с постигнатото от всички нас и за приключването на работата по пакета за баланс между личния и професионалния живот, както в, в, в последният последните изследвания на Европейският институт за равнопоставеността, резултатите са много положителни. Но развитието е много бавно, независимо от всички положени усилия и това а, не ме радва. Все още а, равнопоставеността е най-ниска в раз, разглеждайки другите показатели на а, равнопоставеност. Но присъствието на жените в управителните съвети е от голямо значение и е преимущество както за самите предприятия, така и за обществения живот. Жените продължават да се борят срещу бариерите и препятствията, които се поставят през тях, що се отнася до достъпа до управителните съвети. Въпреки, че има а, напредък в тази област. Но ако жените присъстват по равноправен начин в тези структури, това ще създаде една система на снежни топки и ще доведе до много по-голяма равнопоставеност в цялото общество. Също така законодателството, което предложихме, е законодателство, което има неутрален ефект. Става, става, става дума за равнопоставеност при еднакво образов, образов, еднакъв образователен ценз и е, при еднакви условия. Разбира се, държавите членки могат да предприемат допълнителни мерки за достъпа на жените до управителните съвети. Някои държави членки отбелязаха напредък, просто защото приеха законодателство в тази област. Държавите членки, които не са приели законодателство, е, отбелязват е, стагнация в тази област. Още веднъж искам да благодаря на Европейският парламент и да благодаря на държавите членки, които ни подкрепят по този път. Мога само да повторя вече казането. Пред, Предложението, направено от испанското правителство, ще отбележи голям напредък. Аз неодавна се срещнах с министър-председателя на Испания и мисля, че предложението на Испания ще има отражение и ще повлияе на държавите членки, които все още не са предприели необходимите мерки. Надяваме се, че румънското председателство ще не прави всичко възможно, за да деблокира това досие в съвето и и по време на съвета през юни ще бъдат обсъдени мерките за постигане на равноправие при е, за възнаграждението между мъже и жени, нещо, което е недостойно за Европа все още като ситуация. Благодаря ви. Благодаря на комисаря. Сега ще изслушаме становищата на политическите групи. Няма да приемаме въпроса с синя карта, тъй като нямаме време. От името на НП госпожа Козловска Раевиц. Две минути. Благодаря много, господин председател. Госпожо комисар, дами и господа. И слушах казаното до тук и изглежда, че всички сме съгласни. Парламента, комисията, председателството, всички подкрепят тази директива. И освен това, няма държави членки, които поставят под въпрос целите на тази директива. Затова мога ли да попитам защо тогава не се е, е приела тази директива все още? Има държави членки, в които присъствието на жени в управителните съвети на листваните на борсата дружества е само 7%. Цитира се субсидиарността. Предполагаше се държавите членки да въведат мерки, които да променят ситуацията. Не мисля, че който и да било, който се радва на здрав разум, може да каже, че пропорция 7 към 93% е нещо здравословно. Когато няма постигнати резултати на ниво държави членки, е очевидно, че са необходими мерки на европейско равнище. Подкрепям тази отлична директива, изготвена от комисаря Рединг и мисля, че е крайно време да имаме яснота. А кои са участниците в, бор... в управителните съвети на дружествата и как се подбират те? Много често номинациите се основават на това, че става дума за познат човек, е, лоялен, а не е на уменията на човека. Друг важен въпрос е равновесието между личния и професионален живот, където също е необходимо да се предприемат мерки. Председателството трябва да бъде поздравено за резултатите от тристранния диалог, е, който беше проведен наскоро и очакваме положително гласуване от от името на социалистите и демократите, две минути. Благодаря. Господин председател, госпожо комисар, имаме нужда. Ние имаме нужда от компетентни, работливи мъже и жени, които да управляват фирмите. Пред няколко години комисията направи предложение, парламента реагира бързо. Ние бяхме наясно с необходимостта от много разумни критерии за напредък. И проучихме примера и на други страни. Кои страни са приели мерки, кои страни са предприели доброволни мерки. В парламента ние положихме усилия за да приемем обективни критерии. Отбелязахме също така, че с доброволните мерки не се постига напредък. Имаме нужда от санкции. Равенството, това е заложено в ДНК-то на Европейския съюз и с благодарение на Европейския съюз е постигнат напредък в толкова страни. Това е полезно за економиката в държавите членки, полезно е и за мъжете, и за жените. И какво се случва? Много страни чисто и просто се крият зад нормативната база. Но какво е нормативната база? Само нези страни, които не са постигнали напредък, са унези, които се крият зад нормативната база. Румънското председателство осигу даде е, стимул и привлича вниманието върху факта, че има държави членки, на които трябва да се обърне внимание. Кои са тези страни? Унгария, например. Е, ние анализирахме ситуацията там. В фирмите в Унгария има отстъпление. Призовавам председателството на съвета да посочи с пръст тези страни, да се види какво са постигнали и след това, ако е необходимо, да се гласува в съвета, защото Европейския парламент е обединен зад своята много ясна позиция. Аз съм сигурна, че това е предложението, което искате да бъде одобрено. Госпожа Вишневска, благодаря много. Това е много важен въпрос. Ако вземем предвид индекса за равнопоставеността между половете, става ясно, че жените са значително по-слабо представени в управителните съвети на дружествата и на високи управителни позиции в дружествата. Защо? При положение, че жените са добре образовани, имат желание да работят, имат амбиция. И съвсем определенно може да се каже, че нито са по-малко талантливи, нито по-слаби от мъжете. Тогава защо има толкова малко жени на високи постове в дружествата? Според мен, Основната причина тук е, че кариерата на жените върви по-бавно. Те искат да бъдат високо ценетни и на работа, и като майки. Те искат да бъдат добри майки, искат да се грижат за, грижат за децата си и за това напредват по-бавно в кариерата. Така случай, какво можем да направим, за да увеличим броя на жените на високи позиции и в управителните съвети, без обаче да се действа по изкуствен начин, чрез директиви? Ами, според мен е най-добре да се предложат решения, които да позволят на жените да комбинират частния и професионалния живот. Необходими са такива решения, които да гарантират добро равновесие. Това е единственото решение. И така ще постигнем много по-добри успехи. Евростат дава данни за сериозни различия между заплащането което получават мъжете и жените средностатистически. Има страни, в които разликата е огромна. За щастие, Полша е една от страните, в които разликата е, е сред най-малките и наскоро все повече жени получават позиции в бордове. Госпожа Билбао Барантика, Алде, две минути. Благодаря, госпожо, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за усилията, които направят, но предвид съдържанието на тези въпроси и блокирането в съвета, искам да помоля европейските правителства за три неща. Последователност, визия за бъдещето и смелост. Последователност защото непрекъснато говориме за интелигентно развитие, а за економика на интелигентността, а всъщност не позволяваме на половината талант в света да бъде а, полезен и ефективен не, не позволяваме на жените да станат членове на съветите, на, на центровете, където се вземат а, решения. Но нека гледаме нещата от а, гледна точка на економическата ефективност, след като ни е страх да ги разглеждаме от гледна точка на справедливостта и на равноправедността. Визията за бъдещето. Нека да се опитаме да бъдем конкурентоспособни. Но, както казахме, всичко, кое е демократично, може да бъде и економически ефективно. Нека да бъдем смели. Много мъже мъстят по, мис, по мъжки пред когато виждат, че това досия е блокирано. То просто не знаят какво, какво губят от от това, че не участват в семейния живот, от това, че се, не се занимават с децата, с възрастните, че не превръщат една ипотека в истински дум. Ако те се заемат с тези неща и вече не ги е страх от това, ще се доближат до чувствата, ще усещат, ще разберат много неща. Защо? аз съм абсолютно убедена, че ако има един свят, в който мъжете си дадат такива цели и ги постигнат, този свят ще бъде по-добър. Госпожа Господин Ортасон, благодаря. Много е важно да разглеждаме този проблем и да деблокираме тази директива, тъй като по време на целият мандат директивата беше блокирана още от 2012 година. 40% квоти на жени, участващи в управителните съвет, е от огромно значение, защото това е от огромно значение за развитието на економическия модел. В и се отчитат успехите на предприятията, в които има 40% жени в управителни съвета. Първо, справедливостта и равнопоставеността на половете е записано в договорите. И второ, целта е жените да бъдат 43% в управителните съвет, но същевременно успяваме да констатираме, че има много големи разлики между държавите членки, между Норвегия и между други страни. Едно е обаче да има справедливост и равнопоставеност на жените в управителни съвет, друго е те да бъдат овластени и да могат да управляват предприятията. От 2013 година Европейският парламент а, изисква да се налагат санкции на предприятията, които не се съобразяват с заложеното в директивата. Но бих искам да кажа, че комисията и съвета трябва да направят нещо. Ние очакваме добрите новини, за да може този текст да бъде финализиран до края на нашия мандат. От името на ГУЕ, господин Ек. Благодаря, господин председател, дами и господа. Защо само 24 от 400 по длъжности в управителните съвети са заети от жени. Равенството на половете е все още непостигната цел в Европейския съюз и това е срамно. От 500-те най-големи фирми в света, само в 3% главният изпълнителен директор е жена. Но фактът, че през 2019 година все още обсъждаме този въпрос, не ни прави убедителни. А, има мнозина, които се опитват да върнат часовника назад а, и смятат, че мястото на жената е в кухнята и да ражда деца. Трябва ли да чакаме 40 години? Толкова ще отнеме, ако няма задължителни мерки, докато е, жените в управителните съвети стигнат до 40%. Светът не е само на мъжете, а на всички полове. Онези, които са против е, жените, е, са онези, срещу които трябва да бъдат насочени усилията. Госпожа Паркър от СПД. Жените в управителния съвет е снисходително към онези жени, които са стигнали до върха със собствените си качества. Унизително е за една жена да бъде избрана заради това, че е жена. Квотите говорят за това, че не сме способни да постигнем успех. А как стоят нещата с жени на по-низки длъжности? квотите не, не дават повече възможности, нито пък водят до по-голям брой ръководители. Независимо от това, че Норвегия въведе квотите, преди 10 години само 7% от жените са на ръководни длъжности. Къде спират тези квоти? Първо квоти между мъже и жени. А какво да кажем за недостатъчното представителство между жените? Можем непрекъснато да категоризираме и да определяме квотите. Боя се, че това е допълнит още една намеса от страна на Европейския съюз. Фирмите трябва сами да избират кой да ги ръководи, но по член 6 от директивата се, са предвидени санкции, раз, ликвидиране на фирми, които не спазват изискванията за квотите. Квотите не решават проблемите с неравенството. И те, са, те действително водят до противоположни резултати. От името на НСЕ Господин Шолтек за 2 минути и половина. Виждам, че феминистката лудост продължава да се развихря. Искаме да превърнем жените в мъже, искаме да превърнем мъжете в жени. Не знам това някакво заболяване ли или какво. или просто трябва да се смеем, както в този случай, в който гласувахме за жените в селското стопанство, които са пастири. Смешно е. Но когато говорим за управителните съвети, направо си е страшно – я е по-добре някои мъже в съветите да се обявят за жени и така да се постигне равнопоставеност между половете. Въпросът е сериозен. Нормите в Европейския съюз, разбира се, се изготвят само от Европейската комисия и парламентът винаги се съгласява. А по някой път, ако нормите са особено лоши, парламентът ги е изготвил. Това са норми, които се месят и в предприемачеството, и в суверенитета на държавите членки. Този тип мерки са безсмислени, безполезни и все става дума за иммигранти или е, за хомосексуални или за феминистки, които се смятат за по-добри от обикновените граждани на Европа. Резолюциите на парламента са все в тази насока. Не може да се реформира Европейския съюз, затова хайде всички да напуснем Европейския съюз. Това е призива ми към всички да последваме примера на Великобритания и е, да покажем, че Европейския съюз не е такъв, какъвто са го мечтали неговите създатели – Добре е да няма граници. Чудесно обаче да не се меси, ако обича, в правата на семействата и да не сменя а, традиционната роля на жените. Всъщност трябва да се а, бори и за гладка администрация Европейския съюз, а не да ни се меси в живота. Надявам се, че ще доживея това да се случи. Благодаря. Казах, че няма да приемаме изказвания с синя карта. Госпожа ще една минута. Позволете ми, каза господин Сошняш, да обясня нещо. Моля ви, съсредоточете се е, заключенията ви са грешни, защото тръгвате от грешна посока. Казвате, че жените имат едни и същи квалификации с мъжете, но това всъщност не е вярно. След това се оплаквате, че няма равнопоставеност в управителните съвети. Смятате, че това е някакъв вид конспирация, патриархата, който спира жените, им пречи да стават членове на правителните съвети, но погледнете как се развива економиката. Ако жените не се интересуват от тези работни места, най-вероятно е защото нито са квалифицирани, или не са квалифицирани, или не се вълнуват от подобна кариера. Жените живе, живеят по-дълго от мъжете. Тогава как да компенсираме мъжете за това, че живеят по-кратко? пазарът ясно е, заявява за какво става дума. И слушахме всички политически групи. Сега думата има госпожа Шойдрова. Италиански. Италиански že zastoupení žen na důležitých místech. Виждаме, че представителството на жените във важни постове не съответства на факта, че жените са половината от населението. Жените е, много са малко жените в големите предприятия, котирани на борсата. В Чешката република те са само 9%. Заедно с това обаче жените имат същото образование, те са повече от половината от висшистите, имат същите амбиции и способности, независимо от това липсват жени в управителни съвети. Това заради, това заради факта, че жените имат роля, която не може да бъде заместена, а именно майчинството. Сами, квотите сами по себе си няма да дадат възможност на жените да ускорят кариерата си. В този смисъл аз смятам, че е много важно съветът да приеме директивата за съчетаване на личния и професионалния живот, за да се постигне консенсус по този въпрос и за да се, и за да се постигне споразумение между държавите членки. Какво пречи, колеги, на държавите членки да приема тази директивата на национално ниво? Отправям този въпрос към испанските колеги. Те казват да приемем директивата, но всъщност именно испанското правителство блокира тази директива. Колеги, вашето прогресивно правителство трябва да приеме тази директива. Моят апел е към Европейската комисия и различните институции да дадат примере. Госпожа Гутелан за една минута. Госпожо комисар, господин председател, повече от 50% от Младите с висше образование са млади жени, които имат компетентността и възможността да заемат място в управителните съвети, но те не са там. И това е много глупаво, защото просто се хаби таланта присъствието на жените в тези предприятия ще бъде економически ефективно за самите предприятия. Колкото повече са жените в управителните съвети, толкова по-добри са резултатите на фирмите и предприятията. Изследванията го доказват. Въпреки всичко, някои държави членки се противопоставят на това представателство. Тази, тази политика според мен е много странна. Затова с удоволствие отбелязваме желанието на Испания да оттегли своята резерва. Важно е всичките, всички други страни да реагират на това предложение и да направят всичко възможно жените да имат повече места в управителните съвети за бъдещето на Европа. Господин Ховк този въпрос, въпроса за равноправието между мъже и жени, ни кара да си зададем други въпроси. Въпроси на баланса между съвета, председателството, е, съвета, комисията и парламента. Две жени само са били председателки на парламента, нито една председателка на комисията. Същото въжи и за съвета защо организациите за защита на жените не се занимават с този въпрос? Защо председателите на институт институциите не се усетат и не действат. Защо е необходимо да създаваме директива, когато по принцип има равноправие между мъжете, когато в законодателството е записано равноправие между жените в економическата, социалната сфера. Това е и член от Полската конституция. В крайна сметка всички са отговорни, всеки има право на е, уважение, достой, достоен живот. Това трябва да бъде важното. Това е наистина важно за бъдещето. Госпожа Берче, благодаря. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, за вашата смелост и вашата подгреб. Е, Някой казва, че жените не могат да заемат е, ръководни постове, защото не умеят. В момента те са 22%, т.е. бяха 22% през 2015 година. Но ако нещата напредваха достатъчно бързо, нямаше да има необходимост да създавам инициатива Women's Emborsement. Има, крист... има кристален таван, има пред пречки, има препятствия, но ние трябва да направим всичко, за да може този таван да бъде разчупен. Равноправието в управителните съвети и ще, ще бъде добро за всички. Там, където жените са достатъчно или повече, има много по-добри резултатности. Така че, надявам се, е, че е, румънското председателство ще направи всичко възможно, за да може тази инициатива да бъде да завърши. Благодаря, благодаря на колегите от двете групи, които внесаха устния въпрос. Благодаря и за доклада за джендър мейнстриминг. Нека да сме наясно с факта, че ние работим срещу симптом, а именно култура на дискриминация и работим по мерки, така че данните, които ни представиха, говорят за запазваща се дискриминация. Парламента трябва да даде отговор не само за симптома, но и за всички форми на дискриминация. Трябва да се борим срещу всички форми на дискриминация, род, раса и други. Парламента може да даде своя принос. Благодаря на колегите за положените усилия и имаме много работа в нашия мандат, за да и нашия мандат трябва да постигне по-добри резултати. Колегата Юто, благодаря. В миналото, през ноември 2012 година, парламента гласува а, пред предложението за жени в управителни съвети. Тя беше блокирана. Целта беше да се осигури повече равенство между мъжете и жените в управителните съвети на фирми, котирани на борсата. Наясно сме с това, че има реално а, равенство, когато а, има сравнение и доказване на качеството, а не когато има а, квоти. Жените има. жени, броя на жените вишисти е по-голям, отколкото на мъжете. Данните в предложението на комисията са тревожни. Само 7% от ръководните длъжности са заети от жени. Какви мерки по, предлага комисията. И може би трябва да бъдем говорители а, на онези жени, които са недостатъчно представени. Колегата Кели. Минута и половина. Известно е, че мъжете са непропорционално високо представени на, в управителните съвети на дружествата листани на, на фондовата борса през 2017 година. Статистическите данни показват много голяма разлика. През 2015 година е имало повече изпълнителни директори на дружества, които са се наричали Джон, отколкото е имало жени. Това всъщност забави развитието и на дружеството, и на цялата економика. Що се отнася до човешките ресурси, много често мъже са на по-високопоставени позиции и са отговорни за вземането решения. Ако нези, които управляват дружеството, са основно мъже, как може да се очаква в дружеството да са представени всички е, гледни точки и да се вземат те предвид? И освен това, съвсем естествено, се назначават други мъже, защото те са с подобен профил. Това е естествена тенденция от човешкото същество. А, да се назначава някой подобен на нас, това влушава економическото разнообразие. Затова е, е логично да се предприемат мерки, да има повече жени в управителните съвети. Господин Кафарати, една минута. Нали, Благодаря. По време на разискванията напомняме, че равенството между половете е основополагаща ценност на Европейския съюз. Но поведението и делата са различни. Онова, което прави съветът е срамно. Представена е директива, гласувана с огромно мнозинство преди повече от 7 години, но това нищо не последва и целите заложени в директивата не са кой знае колко а, странни. 40% представителство на жените а, не е толкова а, сериозен проблем. Запазва се и разликата в заплащането. Това, което сега е предложено, е, е стъпка в правилната посока. Надявам се, че съветът ще има желание да върви в правилната посока, а именно да е, даде ход е, на директивата, която гласувахме. Благодаря, госпожа Кунева. Благодаря. стъкленият таван, на който, на който жените се натикват, обърква живота ми. Има жени с опит, с образование, които са които не биват допускани до ръководни постове, наказват ги, ако имат семейство, подложени са на различен турмоз. Тази проекторезолюция е още една възможност да се коригират неравенствата. Защо не се приема? Имам. Това е моят въпрос към съвета. Какво ще предприемете, за да се премахне явлението стъклен таван във фирмите? Как точно ще насърчавате? равенството между половете. Господин Мартен е следващият, но не го виждам и сега преминаваме към спонтанните изказвания. Не повече от една минута Катерина Киничи. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. През 2017 година се казва, че жените са само една четвърт от ръководство на предприятия, котирани на борсата и днес има разлика между държавите членки. Резултатът е неравенство. Не се, из... не се използват потенциала на жените. Е пред е предразсъдък, който пречи на пазара на труда, за да се осъществи по-добро равенство на половете, е ясно, че могат да бъдат предприяти мерки чрез законодателни актове, включващи квоти. В моята страна се въведе специ... специален закон и за няколко години се достигнаха 33%. Това имаше положителен резултат за всички аспекти от ръководство на предприятието. Призовавам съвета да премине максимално бързо към приема на директивата. Госпожа Грапини. Благодаря много, господин председател. Госпожо комисар, тази тема вече 7 години се обсъжда в големи подробности. Аз лично искам да се обърна към мъжете, които говореха за е, против равнопоставеността, комплексирани мъже, жените всъщност са програмирани е, да се справят по-добре, защото работят и е, на работа и от дома и се справят отлично, така че мисля, че могат да се справят отлично и в управителните съвети. Така че Нека да ви обясня, жените могат да правят повече от едно нещо в един и същи момент, така че няма никакви основания, госпо... гос госпожо комисар и госпожо представител на председателството на съвета, да не гласуваме срещу малцинството в съвета, което блокира мерките. Директивата за, равнопостав... за равновесието между личния и професионален живот – също е основана на добри проучвания, просто трябва да се приложи на практиката, тъй като обществото само може да спечели. Благодаря. Президенте, η υποεκπροσώπηση των γυναικών και στην κοινωνία και στις... Благодаря много, господин председател, казва господин Мариес. Слабото представяне на жените в обществото и в економиката е, трябва да се промени. Жените трябва да са по-добре представени в управителните съвети, но социално-инженерните мерки, които се, е, с които се експериментира на ниво Европейския съюз, няма да го постигнат. Не можем да принуждаваме бизнеса да предприема такива мерки. И тъй като господин Юнкер също е тук и ме слуша, 140 е, милиарда европейски бюджет, 70 милиарда е бюджета на Европейската инвестиционна банка. Господин Драги също отпусна огромни суми за количествени облегчения. Но трябва просто да се действа под, именно чрез тези мерки. Да не се купуват облигации на дружества, имащи нужда от спасяване, е, ако не са представени достатъчно жени в техните правителни съвети, ако не могат дружествата да получат европейска подкрепа, да не по... Е, да... Това ще е отлична мярка. Черно, прего, Пина. Колегата Кишер. По време на разискванията очевидно има съвпадение на възгледите. Това не е толкова странно. Това е много малка стъпка в правилната посока. Не се налага а, участието на жените. Просто се отчита факто, факта, че не може в управителните съвети да влизат само 50% от населението. Затова жените трябва да бъдат представени. Къде е проблемът? Проблемът, както обикновено е в съвета, казвам го с голяма тревога, защото от една страна парламентът би искал да направи така, че европейските институции да предприемат стъпки напред. От друга страна, съветът, господин председател, блокира пътя напред. Вярно е, че равенството е, е основополагащ принцип и за това има нужда от е, конкретни мерки. Госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Радвам се, че директивата напредва и че провеждаме дебата на тази тема. Все повече и повече мъжете вземат думата и те също искат по-голямо равноправие и призовават към по-голямо присъствие на жените в, управи, в управителните съвети. В е, Германия тяхният брой е доста по-голям, отколкото в други страни. В момента обсъждаме един закон в този смисъл, но все пак срамно е, че днес в 21 век все още трябва да говориме за подобно нещо. Радвам се, че госпожа Регнер спомена думата ДНК на Европейският съюз. Надявам се, че най-после вече нещата ще бъдат променени. Госпожа Уарт. Поразително е как една инициатива за равнопоставеност между половете на, в управителните съвети се блокира в съвета повече от 5 години. Това показва колко консервативно настроени са правителствата на държавите членки. Доста е обезпокояващо това, че толкова се спори за подобна инициатива. Да се иска равнопоставеност на ниво управление на големите дружества – е необходимо именно защото жените са толкова по-слабо представени и толкова непривилегировани. Не случайно е, че маргинализираните жени пък изобщо не се чуват. Да, да споменем позицията на жените, които са роми или чернокожи или принадлежат на други малцинства. Те стават съвсем невидими. Крайно време е да се сложи край на това срамно положение и да се предприемат всички мерки за постигане на консенсус с жените в управителните съвети. Благодаря, госпожа Миранда. Една минута. Благодаря, господин председател. Равнопоставеността между половете в съвета е, изглежда се счита за второстепенен въпрос. Това показва как действа съвета. 22% от е, жените в е, управител... са жените в управителните съвети в Испания, в Швеция 36%. Това е далеч от идеалните нива за Европа. Последния мандат аз бях член на Комисията по равнопоставеност между половете и обсъждахме тази тема и ето на 7 години по-късно отново говорим за същото нещо. Явно целите не са постигнати. Госпожа Жоана. Dear Commissioner, dear Minister. Господин председател, госпожо, аз като румънска депутатка смятам, че тази тема е една от, един от приоритетите на румънското председателство. В някои държави членки нещата се промениха не отдавна. Е, благодаря на съвета, че отново обсъжда това досие. Сложно е, е сложно е този, решаването на този проблем предвид е, корпоративната култура. Има стъклен тава таван, който спира жените да участват в управлението на предприятията, но същевременно ги предпятства и да напредват в кариерата си като цяло. Но жените в, нарководни постове в предприятия допринасят за тези предприятия и културата, корпоративната култура се променя. Така че аз подкрепям решението на румънското председателство да продължи тези дебати. Сега, в края на дебата, давам думата на госпожа Юрба от името на комисията. Господин председател, дами и господа, благодаря ви за вашата твърдост и за това, че изразихте подкрепата, която пролича в дебата на тази тема. Радвам се, че и медиите се интересуват от проблема. В заключение бих искала да кажа няколко дума Знаете, че комисията иска да и продължава да работи по този документ. Знаете, че не, ча, не, не, не чакахме дори да се деблокира нещата в съвета. да работиме по тази тема, равноправието и то не само в предприятията. Аз искам само да спомена няколко цифри. 50% са жените в европейското общество, 62% от тях са с висше образование, от хората с висше образование са жени. Така че мисля, че би, тря, би трябвало да има съответствие между а, тази бройка и представ, представените жени на ръководни постове, но само 22% от тях са в управителните съвети и само 6% на висши ръководни дейности. 20% са е, жените в националните прави... парламенти. В някои правителства на държави членки има по една или две жени, а има и едно правителство, в което жените не са представени. В комисията ние сме постигнали около 40%. Тоест, прилагаме про, про, про, процедури, които дават възможност за равноправно съревнование за, за заемане на по-високи позиции. Аз като жена в комисията е, се чувствам е, жена, мога да ви уверя това и не смятам, че трябва да се права на мъж, за да допринасям за, в процеса на вземане на решение. Жан-Клод Юнкер е тук. Той самият в самото начало постави е, е, постулата най-малко 9 жени в комисията. Та, когато а, сравняваме тези цифри, виждаме, че има нещо нездравословно в европейското а, общество така че трябва да работиме, за да променим нещата. Така че няма да чакаме деблокирането на а, директивата. А бих искал е, госпожа Пака да, да прочете най-последната версия на директивата. Там не се, е, там не се говори за жените като жени, а жените, е, които имат еднакви компетентности като мъжете и които трябва да имат същите шансове. Така че ако направим крачка напред в приемането на законодателство, в с законодателството. Това ще помогне на държавите членки, но държавите членки могат и сами да направят крачка напред. Междувременно комисията не си губи времето, работиме по е, ненормативни документи и други инициативи, работиме с институции и, и фирми като Siemens, IBM, Sodexo многонационални фирми, които подкрепят инициативата за присъствие на повече жени, въпреки че няма законодателство в тази област. Т.е. те имат собствена корпоративна култура, която разпространяват и рекламират в света. Така че Междувременно работиме упорито, имаме план Б, но още веднъж ще повторя, че се надяваме, че Директивата ще бъде приета скоро и се надяваме, че румънското председателство ще направи всичко възможно за това. Благодаря, госпожо Юрова. Госпожо Чот, от името на съвета, госпожи и господа депутати, дами и господа, благодаря за тези разисквания. Както казах в началото, ангажираността съм съвета към равенството на половете е реална. Румънското председателство организира двустранни разговори с блокиращото малцинство, за да се намери решение. Също така сме насрочили срещи на ниво работни групи по това досие. Не бива да забравяме обаче, че председателството е в ръцете на държавите членки по е, обикновената законодателна процедура, за да се постигне споразумение, е необходимо мнозинство от две трети. Заедно с съвместната дейност с парламента за европейско законодателство подготвяме поредица от заключение е, за различията в заплащането цел, с е, цел подобряване на съчета баланса между личния и професионалния живот. Позволете ми също така да използвам тази възможност да ви информирам, че румънското председателство ще бъде домакин на е, групата на високо равнище по джендър мейнстриминг в Букуреща. Също така през април ще се проведе среща в Букурещ. Благодаря за тази възможност да обсъдим тези важни теми днес. Като работим заедно, съветът и парламента, можем да сложим край на дискриминацията и несправедливостта и да направим равното отношение реалност за всички мъже и жени в настоящите неспокойни времена. Ние сме изправени пред много предизвикателства, но бъдещето е на равенството. Благодаря, госпожо Очет. Сега приключи общото разискване. Следващата точка в дневния ред е дискусия с финландския министър-председател относно бъдещето на Европа. Пауза от една минута. Най-напред искам да благодаря на финландския министър председател за присъствието. За нас е много важно чуем различните позиции на държавите членки за бъдещето на Европейския съюз, за Европейския парламент. Има 3-4 ключови въпроса. Искаме повече правомощия за Европейския парламент. Искаме повече, а не по-малко Европа. Искаме да искаме по-силна, а не разпадаща се Европа. За бюджета ние сме от едно, преминаване от 1,1 до 1,3% от БВП. Миграцията е също важен процент. Европейския парламент прие реформата на Дъблинския регламент бихме искали Европейския съвет да вземе решение по този въпрос. Вчера и днес в центъра на дебата са два ключови въпроса Брексит и Венесуела и бихме искали да чуем вашите идеи за бъдещето на Европейския съюз. Познаваме позицията на, Европейския, на Европейската комисия. Европейския парламент също има позиция. Държавите членки също имат своите а, позиции. Сега искаме да чуем позицията на Финландия. Господин министр-председател, имате думата. Пардон. Ви рекордо, че ви потете регистрара per il catch the eye. Искам да ви напомня, че можете да се запишете а, за спонтанните изисквания. След изказването на министър-председателя ще вече няма да се приемат заявки. Господин председател, господин председател на Европейската комисия, дами и господа членове на Европейския парламент, Горещи поздрави от студена Финландия. Миналата седмица бях в северната част на Финландия на минус 30 градуса, над 1 метър сняг. So this is a real wind. It's a pleasure to be here today. The European За мен е чест да съм тук. Днес Европейският парламент свърши отлична работа през е, последните години, е, когато се сблъскахме с доста предизвикателства, и е много важно да говорим за бъдещето на Европа. Важно е по две причини. Първо, трябва да се борим за постигане на визията на е, декларацията от Рим. И за това трябва да постигнем достатъчно добро обединение. И на второ място трябва да обсъждаме е, приоритетите си е, за действията и бюджет на Европейския съюз. Европейското семейство ми стана познато, когато бях предприемач и работих с е, компании посредствени ми в Европа. Работих с френски дружества, срещнах се с управителни директори на една голяма френска фирма и е, тогава бях в е, самолета и се подготвих за тази среща. Жена ми ми беше купила една книга, в която се казваше когато разговаряте с французи, никога не питайте за личния им живот. Когато, бях, когато пристигнах на вечерята, управителният директор беше там с жена си и дъщеря си. Първия въпрос, който ми зададе, беше кажете ми за вашето семейство. Така че, изглежда, ние в Европа имаме доста повече общи характеристики, отколкото си мислим. През 20-те години Ръководителят на Центристската партия в Финландия каза, че за да има мир в Европа, континентът трябва да се придвижва към постепенно развитие на нещо като Съединени щати на Европа този политик е пионер в Финландия в много области, включително и в тази. Международното сътрудничество и мирът и економическото развитие са били винаги основна пътеводна светлина за фил. В последните години обаче виждаме, че, че нещата се развиват обезпокояващо популизъм и национализъм се развихрят в Европа и никой не е готов да поема отговорността за случващото се. Виждаме какво стана с Великобритания. Именно поради този тип събития. Има проблеми с върховенството на закона, с свободата на медиите, има връщане назад по правата на жените. Това са все неща, които не си и представихме, че могат да се случват в Европа в 21 век. Как би могъл Европейския съюз да развие общите си да насърчи предаването на своите ценности на други страни, при положение, че има проблеми дори на вътрешно равнище. Основни ценности, като върховенството на закона, винаги са били градивна част на е, Европейската зона за свобода, сигурност и справедливост. И това трябва да са ценности, по които държавите членки се обединяват безрезервно. Е, това трябва да са цели, които е, трябва да помагат за продоляване на вътрешните разделения. И не може да има каквито да било компромиси за върховенството на закона. Финландия приветства предложението на Европейската комисия за мерки в областта на върховенството на закона, които да се включат в многогодишната финансова рамка. Смятам, че е добре да има добре балансиран механизъм за постигането на тази цел. Господин председател, дами и господа членове на Европейския парламент, основният елемент в позицията на Финландия като участник в Европейския съюз и в Паричния съюз е, е да се спазват договорените правила и е да има ефективно прилагане на мерките. Силно подкрепяме един Европейски съюз, който постига а, своите цели чрез конкретни действия. През 2015 година дефицита в Финландия беше близо 3,5% спрямо БВП и се наложи да направим спестявания и спестихме 2% чрез доста болезнени реформи, включително и на социални грижи, пенсии. Беше, бяха предприяти мерки за вътрешна девалвация, за насърчаване на економическото развитие и развитието на заплатите. И с 24 часа се увеличи годишното работно време и се намалиха изискванията за социални за осигуровки за работещите. Както може да си представите, този тип мерки не бяха особено популярни, но ето, три години по-късно публич... дефицита е покрит и и заетостта е най-висока от 30 години насам. Разрешаване на подобни проблеми чрез постоянни фискални трансфери за нас е неприемливо. Най-добрата застраховка срещу економически промени е балансиран бюджет и нисък дълг. Нееднократно последните години съм цитирал Жан-Клод Юнкер а, и по-конкретно неговото изказване а, е, знаем какво да правим, само дето не знаем как отново да ни изберат след като го направим. А, е, ще видим как ще се развият нещата в Финландия. Там предстоят избори през април. Но това, което заявявам тук е, че въпреки а, е, това, че има някои рискове, държавите членки трябва отговорно да вземат и прилагат решения. Ефективното приложение на решенията е най-добрият начин да се реагира срещу а, сегашните и бъдещи предприятия. Трябва да се прилагат мерките в областта на единния пазар, на научно-развойната дейност, на новаторството, в областта на вътрешната сигурност и външната политика за сигурност, политиката за миграция, политиката за климата. По-доброто приложение на мерките във всички тези области е най-добрият ни начин да се борим срещу популизма и е, е най-добрият начин да увеличим доверието на европейските граждани в Европейския съюз. Дами и господа, Финландия ще поеме Европейското председателство, председателството на Европейския съвет през втората половина на тази година. Затова искам да чертая някои въпроси, с които ще се занимаваме по време на председателството си. Това са все теми, по които Европейския съюз трябва да работи по-ефективно и по-сговорчиво. Започвам от многогодишната финансова рамка, основен метод на приложение на бъдещата европейска политика. Според Финландия, е, цялостното ниво на многогодишната финансова рамка трябва да бъде възможно най-близо до настоящата е, пропорция спрямо е, БВП, защото така ще имаме най- възможно най-добри възможности да действаме по теми като миграция, сигурност, единния пазар, новаторство, цифровизация и климат. Също така е необходимо да се преразпределят средства в областта на развитието на селските райони. Общата селскостопанска политика помага да се предоставят на гражданите хранителни продукти, които са безопасни и които гражданите могат да си позволят. Предприемат се мерки за справяне с шоковете в селското стопанство и се създава по-добра възможност за балансирано развитие между различните държави членки, както и между регионите на едни и същи държави членки. Надявам се, че ще можем да намерим добър компромис между традиционните области на политика и онези области, които е, възникнаха във връзка с е, последните предизвикателства. И е, се надявам, че и съм уверен, че ще работим добре по време на финландското председателство. По миграцията трябва да се работи по, а, с един по всеобхатен подход. Трябва да работим по а, коренните причини на а, миграцията. А, необходимо е да има помощ за развитие, хуманитарна помощ, търговия, инвестиции за създаване на устойчиво развитие на заедост в страните на происход. Необходима е и по-ефективна политика за връщане. Вътрешният елемент на миграцията е в нашите ръце. Трябва да управляваме миграцията все повече чрез мерки за пряко презаселване от лагерите за беженци. Така ще има по-малко натиск върху външните граници на Европейския съюз и ще има по-малко каналджийство. Също време направлението на външните граници трябва да бъде засилено. Необходимо е да се напредне и по някои по-сложни политически въпроси, като механизма за солидарност по време на кризи. Важно е да се договорим по този въпрос предварително и незабавно, а не е, едва когато кризата удари, така както стана през 2015 година. На трето място сигурността е, и сътрудничеството в областта на сигурността. Е, то също е много важно. Финландия активно призовава от доста време за напредък в областта на сигурността и отбраната, заедно с Франция. И вече приветстваме постигнатия напредък. Създаването на Европейски фонд за отбрана и ПЕСКО са мерки за, на, в правилната посока. От тук нататък трябва да действаме с конкретни мерки за приложение и за постигане на резултати. Европейският съюз засили и своята способност за справяне с хибридни заплахи. Европейският център за борба срещу хибридните заплахи в Хелзинки допринася за подготвеността на НАТО и страните на Европейския съюз срещу този тип заплахи. Искам да благодаря на 19-те участващи страни, от които 16 са държави членки на Европейския съюз за а, техния силен ангажимент. Привест, а, и, а, ще се радвам да приветствам и останалите държави членки. В а, този център за борба срещу хибридните заплати. Е, на следващо място, единния пазар. Ние, са най-доб... Ние сме най-добре функциониращият единен пазар в света. Иновациите а, е, са най-добри начин за създаване на повече работни места. Трябва да се развива специализацията в е, областта на услугите и цифровите продукти и подобряването на положението е в, наши, в нашите ръце. Затова е добре да се приемат 35-те предложения, по които все още тъкат преговори. От тук нататък надявам се, че бъдещата Европейска комисия ще възприеме един по-холистичен подход, вземайки предвид и единия пазар, и е, цифровизацията, индустриалната политика, и външната конкурентна способност, и е, тесните връзки между тях. Трябва да е, работим по темите данни, мобилност и изкуствен интелект. Важно е също така да подобрим конкурентоспособността чрез прилагане на принципите на Европейския социален стълб. Важно е да насърчаваме равнопоставеността на работното място и да се подобри нивото на образованост на гражданите. Търговската политика също е жизненно важна за постигане на, на добра конкурентоспособност на Европейския съюз и за създаване на нови работни места. Що се отнася до споразуменията за свободна търговия, съм доволен от последните постижения с Япония, Виетнам, Сингапур, Мексико и Канада. Както и от напредъка по преговорите, които текат в момента. Същевременно трябва да се има предвид, че е много вредно, когато големи економически сили водят търговски войни. И затова трябва да се борим срещу подобни войни, защото особено за по-малките страни последиците могат да бъдат много тежки. Трябва да спазваме общите правила за търговията. И накрая Европейския съюз трябва да поеме водещата роля за мерките срещу промените в климата. Доклада на Международния панел за промените в климата за преден път ни показа колко страшна е заплахата от промените в климата спрям към, за живота на Земята. Това е заплаха, пред която не можем да си затворим очите. Има много възможности да действаме. Аз съм инженер и винаги търся решения от технологична гледна точка. Сигурен съм, че светът ще се придвижи към по-низко въглеродно развитие и ние можем да разработим нови технологии и амбициозна политика за климата, в които да сме водещи и това ще помогне и на създаването на работни места тук в Европа. Необходими са ни мерки на три фронта. емисии на въглероден двуокис, поглъщане на въглероден двуокис и нови технологии. Миналата седмица Финландия бе домакин на скандинавската среща за климата в Хелсики. Скандинавските държави обещаха до 2020 година да увеличат амбициите си по отношение на климата и да се действа с цел намаляване на промените в климата до, е, до увеличение на средните температури от е, градус и половина максимум. Европейския съюз трябва да постигне въглеродна неутралност до 2050 година. Това означава да се засилят ангажиментите за емисиите за 2030 година до поне 55% от нивата на 90-та година. Е, схемата за търговия с емисии е най- целесообразната система за справяне с емисиите на парникови газове. Финландия има за цел да се възобнови действието на тази система, така че цените на емисиите да са такива, че да насочват операторите към по-бързо и ефективно намаляване на емисиите. Предлагаме да се включат нови отрасли, включително затоплянето и охлаждането на сградите. Освен това, трябва по-бързо да преминем към економика в кръг и към екоекономика. Плана за действие за екоекономиката трябва да се приложи без забавяния. Е, една малка подробност. Моето правителство заяви да не раздава подаръци за, а, а, от, като европейско председателство, а съответните средства да бъдат насочени към компенсиране на емисиите за пътуване с самолети за целите на работата на председателството. На второ място трябва да увеличим възможностите за поглъщане на въглероден двуокис. 4 милиарда хектара гори, 5 милиарда хектара ам, обработваема земя има в Европа и ако се променят само някои е, е практики в селското стопанство, може да се увеличи значително поглъщането на въглероден двокис в е, тези хектари. Такива тестове вече се провеждат в, в Финландия. Е, има възможност за поглъщане и в е, океаните. Е, трябва да се насадят насъдят повече гори. В Африка 2 е, милиона хектара гори се губят всяка година това е, е, се равнява на, на, цялата територия на Словения. Световният доклад за горите показва, че е, действията за борба срещу промените в климата трябва да са по по-силно насочени към е, горите. Трябва да е, увеличим европейските средства за увеличаване на възможностите за поглъщане на въглероден двуокис по света. включително и за лесовътство в Африка, нещо, което ще помогне и за економическото развитие в Африка. И е, също така трябва да бъдат предприяти е, други мерки. Има възможност да олавяме въглероден двуокис, да го прехвърляме в други форми, но независимо от това са необходими допълнителни иновации, за да се използва огромния потенциал на науката и технологиите в тази област. Трябва да работим новаторски, да създаваме и нови новаторски стимули, и методи, основани на функционирането на пазара, именно за да се увеличат мерките за поглъщане на въглероден двуокис. Затова настоявам да действаме по-активно и по-бързо. Да се намалят емисиите, да се увеличат, да, се увеличи поглъщането и да се адаптират новите технологии за улавяне на въглероден двуокис от въздуха или директно от източниците на емисии. И така, уважаеми приятели европейци. След изборите на Европ... за Европейски парламент, Европейския съвет ще трябва да се договори по една амбициозна и ам, съвхватна програма. И освен промените в климата, трябва да се съсредоточим и върху економическото развитие и сигурността. А, и трябва да А... не пропускаме от погледа си и основните въпроси, свързани с върховенството на закона. Всичко това е постижимо с един по-обединен Европейски съюз, способен на конкретни действия, на, на добро приложение и на отговорни мерки. Отговорност означава отговорност за нас самите, отговорност за близките ни, за тези около нас, за економиката и за планетата. Нека да не забравяме, че нашата цел и причината да сме тук е да се борим за едно по-добро бъдеще за е, следващите поколения. За нас и за общото ни бъдеще трябва да работим ефективно и обединено в контекста на Европейския съюз. Огромно е значението на действията. Именно за това толкова пъти говорих за приложение в своето изказване демократичните сили в Европа ще си спечелят отново доверието на хората, само ако предприемат действителни е, мерки, ако вземат решение, ги прилагат и е, у дома, и в Брюксел. Благодаря. Thank you very much, благодаря, господин министър-председател Сипи за ви пред Европейския парламент. Следващият е господин Юнкер. Господин председател, господин министър-председател, дами и господа депутати, Юрки и аз сме много щастливи, че можем да разговаряме тук с нашия приятел Юри Сипила. 1995 година Финландия стана член на Европейския съюз в деня, в който аз станах министър-председател. Понякога има щастливи стъпадения и Европа функционира. Винаги, още от първия ден на присъединяването си, Финландия се държа като страна основателка на Европейския съюз, като че ли Финландия винаги е била членка на Европейския съюз. Много държави членки би трябвало да се получат от примера на Финландия и да действат по същия начин. Откакто Финландия е член на Европейския съюз, тя винаги е била много отворена и е, Финландия и нейни и различните правителства на Финландия имат капацитет да изслушват, но те и чуват, те и се получават от другите. Аз започнах да работя с Паво Липен, Ярки и сега с теб. Е, до вечера ще се срещна и с Паво с трима, ще се срещна днес с трима министри председатели на министър-председатели на Финландия. За трети път Финландия ще председателства и Европейския съюз, но това председателство ще бъде по-особено, тъй като Финландия ще председателства Съюза след европейските избори, преди назначаването на председателя на комисията на Европейската централна банка. Тоест, това ще бъде едно председателство, което ще изисква много а, ловкост и много гъвкавост. Що се отнася до отношенията между Финландия и, и комисията, не, тези отношения и връзки не могат да бъдат по-добре. Работим в дух на пълност, доверие. Когато създадахме механизма за сигурност и отбрана, мерките за борба с климата или когато трябваше да се развият механизмите за свързаност. Бих искал да се възползвам от да се възползваме от финландското председателство, да, за да развиеме дейностите в арктическия регион. А, тъй като затоплянето в арктическия регион е два пъти по-бързо, отколкото в останалия свят. А, така че Фин, Финландия същевременно и председателства а, Арктическият съвет. И аз съм мисля, че по време на, на финландското председателство не би било зле да се а, свика заседание на Арктическият комитет. Тъй, тъй като положението в Арктика е важно и за цяла Европа. Финландското председателство ще има много работа. Вие имате желание и а, смятате да задълбочите економическият и паричен съвет, е, да завършите и цифровият пазар. По, време на финландското председателство ще е, ще трябва да се работи много и интензивно по МФР. Това ще бъде една от основните задачи на финландското председателство. Е, финландското председателство може да разчита на комисията, за да може през октомври многогодишната финансова рамка да бъде приета. Всичко трябва да бъде приключено до края на годината, за да не губиме време, за да можем да инициираме програмите и да осигурим тяхното финансиране още от началото на следващата година. Е, признателен съм предварително на финландското председателство за това, което ще направи. Надявам се, че предложенията на комисията ще намерят е, отклика, особено що се отнася за различните механизми за стабилизиране на економическото положение и за борба с финансово-економическите шокове. Економическият паричен съюз трябва да бъде устойчив спрямо световните кризи. Бих искал още от сега да благодаря на финландското правителство. Фенландското правителство винаги е подкрепило много активно инвестиционният план, който разработихме с Юрки. 8 милиарда бяха инвестирани в Финландия благодарение а, на а, приложението на този план. Надявам се, че други ще последват и този пример ще е заразен. Всичко най-добро и е, успех от юли нататък. Други парламентаристи искат ли да се запишат за процедурата спонтанни изказвания? Направете го бързо, защото след малко ще престана да приемам заявки и ще прекъсне процедурата по електронна регистрация. Сега, господин Вебер от името на НП, господин министър-председател, добре дошъл в Европейския парламент. Вие сте тук в решителен момент. Във вашата страна гражданите ще се произнесат през април, а гражданите на Европа през май. Вашата столица Хелзинки е, има особено значение за мен и моята партия. Аз бях издигнат за кандидат на Конгреса в Хелсинки. Е, ние искаме да представим на хората идеи, те да вземат решения. Този принцип на националната и европейската демокрация ще бъде в центъра на следващите месеци. Ще спомена някои елементи, които се съдържат в вашата реч. В НП ние подкрепяме казаното от вас за финансовата дисциплина звучи ориентирано към бизнеса, звучи сухо, но устойчивостта е много важно. Това е в интерес на нашите деца. На европейско ниво Юрки работи с нас по този въпрос. Устойчивостта е бъдещето. Второ, в отговор наказаното от вас за многодишната финансова рамка. Тук ще бъда е, леко критичен. Вие говорихте за МФР и казахте, че сумата трябва да се определи. Мисля, че това е погрешно. Е, правилно е да кажем какви са задачите пред които сме изправени. Но мнозина казват, нека да определим сумата, само че трябва да охраняваме границите. А, и имаме и други задачи. И ако това са потребностите, държавите членки трябва да проявят справедливост. Така че трябва да започнем с потребностите. Е, третото, което искам да спомена в краткото си изказване днес, е може би най-трудното за нас. 35 000 деца ни казаха това е, през последните седмици и това е измененията в климата. Благодаря ви за направените коментари по тази тема. Само ще почертая темата подходът съответства на нашите принципи. Решението не е да забраняваме, не да казваме на гражданите, че вече не могат да ходят да прекарват отпуската си в Майорка, защото въглеродният отпечатък е твърде голям, а ние, им, каз... ние искаме те да пътуват в самолети, които да нямат толкова големи емисии. Не можем да казваме на развиващите се страни да не се развиват. ние искаме те да се развиват по такъв начин, че да няма отражение върху климата. Новаторството е ключово за нас. Второ, е, за намаляването на емисиите на въглероден двуокис, ние трябва да привлечем е, хората. В автомобилостроенето много хора са притеснени от събитията. Виждаме демонстрациите на жълтите е, жилетките. Много в тази зала могат да финансират по-високи енергийни цени, но извън залата има много хора, които не могат. Така че трябва да направим така, че хората да приемат промените и е, тук е, трябва да е, изгражда, да създаваме победители, не губещи. За климата ние направихме споразумението в Париж възможно. Ние сме амбициозни. Ние сме за това да се намаляват емисиите на глобално ниво и искаме да покажем на гражданите, че заедно можем да постигнем много. Следващият оратор е господин Кофорт от името на социалистите и демократите. Вашата страна, Финландия, е ръководител, е лидер в много области. Чиста енергия, социален прогрес. Transparency International класира Финландия на трето място а, по липса на корупция. Аз съм от Дания и съм малко разочарован, че а, ни задминахме е, поздравления за този рекорд. Финландия показва, че малките страни могат е, да бъдат е, водещи. Но в вашата реч, освен изпълнението, не чух нищо за амбицията за, социална, социални изменения как има нужда от промени по справедлив начин. Къде е амбицията ви за подобряване живота на гражданите? Това, което ни представихте, звучи като лозунгите на либералите, които доведаха до кризата. Ние, социалистите демократите, имаме амбициозни цели. Живеем в момент, в който водата и въздуха страдат от замърсяването. И наш дълг е да ги защитаваме, но нашите граждани, работещите с не искат да са единствените, които да поемат разходите за по-устойчив преход. Многонационалните предприятия замърсяват планетата, реализират печалби, но не плаща цената. Трябва да променим пакта за стабилност и растеж, за да стане той пакт за устойчивост. Разработихме план за преминаване към по-устойчив начин на работа и живот за по-справедлив преход целите за развитие на ОНЕ са наш водещ репер. Призовавам днес Финландия да се присъедини към нас в тази битка. Ние в Европа не бива да ставаме жертва на разрушителни тенденции. Трябва да участваме в разработването на правилата, не само да се подчиняваме. Живеем в момент на неконтролируема глобализация. За да преодолеем това, трябва да се уредят проблемите с данъчното облагане, справедливо заплащане. Не казахте нищо за социалния стълб, за чието приемане положихме толкова усилия. Гражданите имат доверие в демократичното управление. Готов ли сте обаче да се присъедините към нас в битката за справедливо данъчно облагане? огромна сума пари е загубена заради не, не облагане 855 милиарда. Ние искаме минимална ставка, по-строги критерии за списък с данъчни убежища. Гражданите в Европа не разбират защо ние трябва да плащаме високи данъци, а Google и Facebook плащат по-малко от 1% от, в Европа. Ние трябва да защитим социалните държави, да се борим за свободна и лоялна конкуренция и да сложим край на укриване на неплащането на данъци от страна на националните предприятия. В Финландия започна приватизация на болници, но болниците можеха да бъдат подсилени. Време за радикална промяна, за да я създадем една Европа за всички, която никой да не е забравен. Виждаме сили, които създават погнатини в обществата ни. Ние водим кампания за устойчиво развитие като социал-демократи и се надяваме, че либералите и други прогресивни сили ще се присъединят към нас. От името на европейските консерватори и реформатори Руохонен Лернер. Добре дошли дошъл в Европейският парламент, господин министър-председател. Нашата обща цел е да работиме за благосъстоянието на гражданите. Затова искам да там конкретни примери по конкретни теми. Имиграцията, сигурността на гражданите, борбата срещу данъчното избягване и съдбата на подаващите сигнали. През сесента на 2015 година, господин министър-председател, вие предложихте във вашата прекрасна къща с 9 спални да приберете мигранти и бежанци. Много се говори за това, а, включително в а, арабските страни тази новина беше разпространена и за това много мигранти се насочиха към Финландия. Вие, на, вие поканихте тези лица, а след това след това във вестниците се писа за прекрасната природа, за безплатните училища, за е, безплатните здравни, здравни е, услуги за красивите финландки, които са е, руси с сини очи и зъби като манист. Вие вие отправихте покана на тези хора и сега всички сме жертва на това. Днес има нападения над жени, над деца. Хората се чувстват все по-малко сигурни в Финландия. Господин министър-председател, вашата покана, ръката, която вие подадахте, до, доведе до мигрирането на лица в Финландия, които нямат своето място там и които нямаше да дойдат без тази ваша инициатива. Нещата не могат да се решат тук. Трябва да бъдат решени там, където се коренат проблемите. Европа не може да бъде социална служба за целия свят. В Финландия много се говори за предприятия, които имат старчески домове, които предоставят много услуги, но предприятия обаче които не плащат данъци, които са инвестирали средства в остров Герз, Жерз, Джерзи, който е данъчно убежище. Това са неща, които трябва да бъдат обсъждани. Трябва да се, да се насъди една култура, която да да позволи да се говори за всичко това, е, некачествените услуги и здравни услуги за възрастни хора, избягване на а, е, плащане на данъци. Това са неща, които трябва да бъдат ясни. Е, съдбата на подаващите сигналите трябва да бъдат а, защитени, трябва да се създадат системи и канали, за да могат подобни сигнали да бъдат подадени. Надявам се, че това ще стане в цяла Европа, включително и в Европа. Сега давам думата на председателя на АЛДЕ, господин Върховщ. Uh, Благодаря, господин председател. Господин министр председател аз като е, министър-председател също е, имам спомени като господин Юнкер, е, че първата ми международна среща беше в Тампере и си спомням много добре, че в менюто имаше Северен Елен и освен това си спомням, че взехме решение за обща политика за миграция и обежище на, в Европейския съюз. Честно казано, по втория въпрос все още няма достатъчно добри постижения. Радвам се, че във вашето изказване цитирахте Тери Алкио. Нилс ми помогна тук с един цитат, който е от Финландия, и той е казал, хората, иде, идеята на хората за Лига на нациите трябва много бързо да бъде възприята от Европа и да се изградят Съединени щати на Европа. Това е изказване направено през 20-те години. Отличен а, проект, е, е който трябва да се изгради. В своето изказване споменахте три основни елемента. Говорихте за еврозоната и нейното управление. Съгласен съм с вас, че не ни трябва реформа на еврозоната, за да заместим това, което трябва да направят държавите членки. Е, държавите членки трябва да се свършат работата. Обаче важното е, че имаме една обща валута и в световен план не е необходим съответния фискален капацитет. И са необходими активи, които да са безопасни за еврото и те да се използват в световен план, да са е, изразени в евро и така ще се е, получи по-голямо равновесие. И това не може да се направи само на ниво държави членки. Е, трябва да се действа заедно. Съгласна съм с казаното от вас. Противоречие между двете неща няма. На второ място, казахте, имаме най-добрия вътрешен пазар на света. Може ли да ви коригирам и да кажа, да добавя една дума? Бихме могли да имаме най-добрия единен пазар на света, но трябва да действаме за развитие на пазара на бъдещето, енергетика, капиталови пазари, трябва да и, и цифрово развитие, чрез сериозни мерки на европейско равнище трябва да видим развитието на тези три елемента на вътрешния пазар. И накрая, отбраната най-голямата финансова заплаха, загуба в Европейския съюз в момента е факта, че не съществува Европейски съюз в областта на отбраната половината от средствата, които се посвещават в Съединените щати на отбрана, се харчат и тук в Европа, но с, по с, по-малки резултати. Имаме три пъти по-висок бюджет от Русия, но с по-малки резултати. Мисля, че това е необходимо да се завърши. Госпожа Скелер от името на Зелените. Благодаря господин министър-председател за участието в този дебат. В момента по улиците на Брюксел има 35 000 деца. Те демонстрират и в Финландия. Те показват, че планетата и хората имат предимство пред печалбата. И така, господин министър-председател, слушайте се в тези млади хора и инвестирайте в бъдещето по-конкретно измененията, защитата на климата и съвместната работа по климатичните изменения, всички държави членки носят отговорност. Радвам се, че сте ангажиран, че искате по-амбициозни цели. Чудесно споменахте важната роля на складирането на въглерод. Прекрасните е, филански гори са много важно наследство за вас и благодарение на горите си е, Финландия постигна много, но именно те са и важен е, фактор за климата. Те улавят 27 милиона тона еквивалент въглероден блок и затова ние трябва да ги опазваме и управляваме. Но за разлика от това, което казваме, правителството планира да, да извършва сеч, която не е устойчива и това ще застраши вашите цели за измененията в климата. Надявам се, че след вашето изказване правителството ви ще промени, ще размисли, за да се спасят горите. Ако искаме да постигнем целите за климата, има, ще имаме нужда от повече гори, а не по-малко. И, ако, и преди да кажем на другите да опазват горици, нека да опазим своите. Радвам се, че имате амбициозни цели, ние сме на ваша страна. Надявам се, че можете да представите тези въпроси и на колегите ви министър-председатели в Европа. Това би било ефективно изпълнение. Младите, които споменах, са онези, които ще управляват нашите общества в недалечно бъдеще. Образованието е много важно, за да ги подготви. Затова Финландия е прочута с образователна система, всички се учеха от нея. С, жалко, че сегашното правителство се отказва от това и съкрати бюджета за изследвания с повече от 1 милиард. Европейския съюз трябва да засилва социалното единство в Европа и да помага на всички, а не само не с добри връзки. Трябва да инвестираме в бъдещето много са задачите, които се възлагат на Европейския съюз. За това имаме нужда от повече ресурси. Няма да приемем съкретен бюджет по време на финанското председателство. Имаме нужда от достатъчно финанси, за да можем да изпълняваме своите задачи. Господин министър-председател, в речта си казахте, че върховенството на закона е много важна ценност. Споменахте опасността от популиста. Съгласна съм но вие имате опит в съвместна работа с десни популистки партии и сте напълно наясно с общите предизвикателства пред нашия континент. Националистските и популистски движения печелят подкрепа, като насаждат а, лъжи и страх. ние трябва да проявим истинска ангажираност към изграждане на по-добро бъдеще. Надявам се, че по време на вашето председателство ще се борите за обединена, по-справедлива Европа. Благодаря от името на групата на Обединената левица господин Силикиотис. господин министър-председател. Добре дошъл от името на Обединената левица. Добре дошъл в Европейският парламент, където можем да обсъдим бъдещето на Европа. Но, а, вие обаче представихте една политика, която е тази, която до сега направи така че хората да са по-бедни, политика на повече военизиране една политика, която е пропита от расизъм и ксенофобия. Трябва да има политика, която да заличи завинаги ксенофобията, дискриминацията и да помага на уязвимите. Миналата седмица тук в Брюксел десетки хиляди млади хора, студенти и трудещи се е, протестират срещу климатичните промени. Във Франция хората искат е, повече е, социално равенство. Финландия, която по принцип е страна пример, виждаме, че има скандали, скандали свързани с медицинското обслужване, с, с спадането на качеството на медицинските услуги, с това, че се дават неправилните лекарства на възрастни хора, само и само да има повече печалби за производителите. Европейския съюз губи своят социален облик и се превръща в дивия запад на социалният дъмпинг политиките, които се практикуват тук, водат до повече неравенство, до, до повече несправедливост и се налива вода в мелницата на крайната десница и на популистите. А вие на практика предлагате същите рецепти и за бъдеще. Скъпи приятели, Европа се нуждае от социална справедливост и солидарност, от по-добро преразпределение на благата, а не всичко да бъде в ръцете на банките и на многонационалните предприятия. Необходимо устойчив растеж за социални права и достоен живот, за, за повече обществени услуги. Трябва да помагаме на тези, които имат нужда на уязвимите, а не само да а, говорим с лозунги не може да се, да се харчат много пари за, и все повече пари за въоръжаване, когато се съкръщават бюджени, бюджетите за здравеопазване и обучение. Как, как може да се дават пари за военизиране, когато се затварят болници и е, домове за възрастни в Финландия? А, колко, що се отнася до климатичните политиката в областта на климата. Истински решения са необходими. Трябва да се прекратат безчинствата на многонационалните предприятия. Трябва да, да се работи за постигане на целите залегнали в Парижкото споразумение. Необходимо е една истинска иммиграционна политика за подпомагане на бежанците. Има необходимост от истинска политика за истинско убежище за всички, във всички държави членки. Необходима е една Европа на социална справедливост, една Европа на хората и на народите. Розата Мато, господин министър-председател, бъдещето на Европейския съюз преминава през процес на радикални промени. Гражданите настояват това. Партиите, установ... системните партии е, губят навсякъде в Европа. Те ще загубят и следващите избори. Е, Италия също е част от е, процеса. На гражданите им е дошло до гуша от привилегиите, разхищенията и економиите. Те се обединиха е, и успяха да дойдат на властта. Управляващата класа е глуха за исканията на гражданите. В Италия в миналото економическите мерки бяха синоним на, социални, на социална катастрофа. Днес ние възстановяваме достоинството на хората. Целта ни е растеж и устойчивост. Искаме растеж, който е се основава на инвестиции. Създадахме доход за гражданство. Всъщност това е економическа мярка, която е, има за цел да е, намали бедността. В е, Италия има повече 5 милиона бедни. Е, също така целта е да създадем заетост чрез е, обучение. приходите, с, при, по-високите преходи ще повишат и потреблението. Искаме единна и солидарна Европа. Господин министр-председател, Европа трябва да играе водеща роля в промените. А, пред лобистите обаче мнозина се угъват, а, като Макрон, глифозата в селското стопанство – Гражданите не са глупави. Няколко дни преди а, срещ, преди среща на върха през 2018 година на Байер и Монсанто беше даден подарък. И ако искаме промяна в Европа, нека да сложим край на лицемерието. Гражданите искат факти. Европа трябва да говори с единен и силен глас. И имаме нужда място на Европейския съюз в съвета за сигурност, но Меркел и Макрон с, подписаха договор и реш... според който решенията ще се взимат а, от тях и ще изключат а, 400 милиона души от процеса на взимането на решение. Но това, но, две, но това не означава, че а, всички, че ще се примирим с това. Италия е третата страна в еврозоната и тя може да бъде гарант на решенията и плурализма. Ние трябва да подчертаем значението на ос, която се противопоставя на властта и която да насърчава дебата в институциите. Ние противопоставям. Ние, нашият отговор е равенство в Брюксел на институциите се разглеждат като отдалечени от гражданите и това е вярно. А, ние трябва да дадем повече правомощия за контрол, повече правомощия на единствената европейска институция, пряко избрана от гражданите, а именно Европейски е парламент. Ако Европа иска да се промени, трябва да сложи край на политиката на строгите економии. Независимо от фалшивите самокритика на Юнкер за економите, политиката не се промяна. Не се променя. Нека да се това, което се планира за лишаване от фондове страните, които не спазват диктата на Брюксел, ще е проява на лицемери. Европа може да се промени, ако е на страната на гражданите. Per il gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà la parola Европ, от името на Европа на нациите и свободата, Марио Бургецио. Благодаря. Добре дошъл, господин министър-председател, в този празен, в тази празна зала. Европейските всъщност Аз изказвам като представител на популистските партии. Онези, които настояват, нека да приемат при тях 25 000 мигранти в Европа. Все повече хора разбират, че тази хаотична имиграция води до несигурност, трудности при интеграцията, огромни разходи. Не е ли по-добре да се помисли, както е, каза някой разумно на среща на върха, че трябва да се предприеме план Маршал за Африка. Отговорът не е прием. Имам пре... Интеграцията е трудна. Трудно е. Трудно, ако не е невъзможно да интегрираме лица с представители на мисюлманската религия. Може би богати страни като Финландия могат да се присъединят към този план Маршал, но този но това не се чува от демагогска Европа, която не разбира, че са сериозните проблеми с миграцията. Имаме историческа отговорност да помогнем на тези хора. Не като в миналото, като финансирахме войни и спекулации. Може би като се изграждат мрежи на малки и средни предприятия, които могат да решат проблема на иммиграцията при първоисточника. Вашия подход към миграцията е демагогски. Ако аз бях истински финландец, щях да променя пътя. Мисля, че трябва повече кораж, независимо от това, че има опасност да ме нарекат ксенофоб, расист и по-нататък. Нашите а, мисионери донесоха а, култура а, в, в в Африка. Те Делбоско е известен италянец. Той ходеше в Африка не за да краде, не за да насилва престъпления, вината за престъпленията на мигрантите в Европа е ваша. Вината не е на хората. Думата има независимия господин Фонтулис. Благодаря много, господин е, министр-председател. В Европа се сблъскаме с доста проблеми, но един от основните проблеми е да снисходителното отношение на европейските институции. Те на практика се държат сякаш са единствените, които знаят истината, вземат решения, които не могат да бъдат върнати назад и хората остават с впечатлението, че от изборите няма каквато и да било полза. Имаме скорошен пример споразумението с съседните страни. Гърците са против, но правителството на Ципрас създаде ситуация, в която се сблъскаме с фета къмпли. И е, всъщност те действат против е, гърците. А пък демокрацията а, трябва да е система, при която властта проистича от хората. А, скоро ще стане ясно, че а, гражданите ще а, променят своето поведение. Сега, за да отговори на поставените въпроси и да правим коментари, думата има министър-председателя. Господин председател, благодаря много за изказванията. Ще отговоря набързо на вашите въпроси. Благодаря, Жан-Клод. Благодаря на всички за топлите думи. И аз много се радвам, че ще работиме с Да, наистина сме из... ще бъдем изправени пред много предизвикателства по време на председателството си. Ще се назначава нова комисия, междувременно ще има европейски избори, избори в моята страна. Ще трябва да се работи по МЕФЕРЕ така че наистина много са досиетата, по които ще трябва да работим. Жан-Клод беше абсолютно прав и за проблемите свързани с арктическия регион, промените климата. Предвиждаме а, свикване на подобна конференция, ако стане, ако стане, ако може обаче да го направим, ако има необходимите условия. Юрки е един прекрасен пример. Във вашия план е един прекрасен пример за начина по който могат да се създадат работни места. Господин Вебер, поздравявам ви за това, че, стан, че бъдах, бехте посочен за кандидат в Финландия. Аз съм абсолютно съгласен и споделям вашите економически виждания с много колеги. Обсъдихме въпросите свързани с МФР и съм сигурен, че ще намериме компромиси и ще ги постигнем по време на нашето председателство. Че и Аз подчертах, че новите технологии им разполагат с повече потенциал, отколкото предполагаме и възможностите за улавяне на въглеродния двуокис в морето, включително се запознахме и с нови технологии, разработени от финландски университети. Има и много повече възможности, също така свързани с слънчевата енергия. А, прави сте и за сътрудничество и създаването на, доп, на допълнителни условия за Африка. Госп... Финландия е, може би, наистина най-щастливата страна в света, но но ние не умееме и да го показваме. Ние сме най-доб... най-добрите в е, скрива... скри... криене на нашите преимущества. Наши... Социалният стълб, да, соци... социалното справедливост и равнопоставеност са наша приоритет а, и мисля, че а, начина по който се прилагат правата на жените в Финландия е отличен пример за това. Що се отнася до а, данъчното облагане, да, вие сте абсолютно прав, трябва да има данъци трябва да се плащат там, където се осъществява печалбата. Това е основен принцип. Госпожа Лерен, ще ви отговоря на фински, ако ми позволите. Може би не, не, не е нередно да обсъдим този въпрос тук. За за какво, какво точно, каква беше причината? Аз познавах едно афри, африканско семейство, което беше подложено на а, натиск и на а, и беше, се сблъскаше с проблеми, защото беше помагала на на представители на западни страни и второ, те бяха християни в мюсюлманска страна, така че те бяха жертви на много големи преследвания и аз Исках да ги покана в а, моя дом, но имаше толкова много проблеми. Полицията а, в полицията бяха постъпили заплахи срещу моето семейство, така че аз трябваше е, да се откажа от тази си покана и моите приятели да се настанат на друго място. Така че сега ще, ще премина към казаното от госпожа Келер по повод промените в климите. Много съм работил по екологични проблеми и съм обещал, че поех обещанието моето семейство да действа така, че да бъдем въглеродно неутрални до година. Т.е. купихме си е, е, електрически, електрическа кола и съдиме дървета. Но разбира се, много е лесно това да се постигне в рамките само на едно семейство. Необходими са а, съвместни действия. При всички случаи емисиите трябва да се намалят и да вземем мерки за това. А, и всичко. А, фин, управлението на горските ресурси в Финландия е много ефективно. Това е доказано и ще продължиме така. също така радвам се, че съществуват технологии за улавяне на CO2 от въздуха и че този въглероден надвоглокис може да се използва за друго. Сега, колкото до, до популистите и популистските партии, моето послание е следното те трябва да поемат своята отговорност в рамките на правителства. Всички трябва да бъдем отговорни. И всички трябва да търсиме решение на проблемите на хората и да откликваме на техните загрижности. Споменахте също така господин Селикотис. Вие споменахте Ойти Ойела, който каза в финландския парламент, че най-добрият приятел на народа това е балансираният бюджет. Това трябва да бъде пример, от който всички да се получават. За това имаме толкова социални услуги и, социал... и така развита социална държава в Финландия, включително и безплатно образование за всички. Госпожо Дамато, безработицата. Мисля, че е изключително важно за балансиране на економиката да намалее тази безработица. Аз бих подкрепил всичките ви действия в тази посока. И така, мисля, че използвах времето, което ми дадохте. Благодаря председателю за отделеното ми време. И аз ви благодаря. Сега преминаваме към спонтанни изказвания. Първия, който се е записал за спонтанно изказване е госпожа Ясловецка. Благодаря, председателю na pełne odpowiedzialności wystąpienie. Przedstawił Pan ambitny plan przyszłej fińskiej prezydencji. Mówił Pan dużo odnośnie o... Благодаря Ви. Вие представихте един балансиран план на вашето председателство с много мерки за околната среда, които трябва да се изпълнят. Вие представлявате като министр-председател страната с най-доброто образование в Европа, може би и в света. Разбира се, образованието е в компетентността на държавите членки, но ме интересува, ще предложите ли навсякъде да се приемат финландските мерки, така че младите хора да имат едно по-сигурно бъдеще? Социалният капитал е най-важен за нас. Сега виждаме, че има роботизация изкуствен интелект. Не би ли трябвало образоването на младите хора и подготовката им за бъдещето да бъде и приоритет на финландското председателство? Благодаря. Към Поланатри. Уважаем господин председател, господин премьер, много се радвам, че бъдещото председателство поема такива задължения. Да, наистина има общи предизвикателства, е, но общото бъдеще пред нас е, е нещо е, ясно. Вижте какво се случва от другата страна на Ламанша в търсене на решения за Брексит. Господин премьер, вие също така говорихте за готовността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 би бил нещо положително и трябва да се съгласим с такъв преход. Също така смятам, че председател Юрке е прав. Арктическите въпроси са много важни. Не може Финландия да ги загърбва. Важно е за Европа да се грижи за всички райони и на север, и на юг, и на изток, и на запад, включително и границите. Имаме средиземноморска делегация в този парламент. Може да подготвим и арктическа такава за следващия парламент. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви поставя въпрос за общата политика на отбрана на Европейския съюз. Знаете, че вчера ние отбелязахме една тъжна годишнина на острови, които принадлежаха на моята страна Гърция, но Турция успори това. Ние имаме турски патрули в региона, е, непрекъснато има напрежение с гръцкото въздушно пространство, като Гърция е заплашена от казус е, Бели. Освен това има 12 000 плавателни съда, които ни обикалят. Трябва ли Гърция да е изложена на заплахата на Ертоган и Турция? Каква е вашата позиция? Не трябва ли да има политика на Европейския съюз – така че в крайна сметка той да помогне на Гърция да защити своите граници от Турция. Трябва да се помисли за подкрепа от Европейския съюз за зачитане на границите на Гърция. Те са и европейски граници. Искаме ясната ви позиция пред Европейския парламент. Това трябва да е послание към турската заплаха и Ердоган. Ah. Uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми господин премиер, много се радвам, че като инженер вие подчертахте колко е важно да си конкретен. И очаквате същото и от Европейския съюз в неговите действия. Економическата стабилност, целостта на Европейския съюз е заплашена от външни сили. Съответно, държавите членки са принудени да преосмислят необходимостта от сътрудничество. Аз мисля, че Европа може да стане по-конкурентоспособна в глобален план. Господин премьер, според вас, как може, например, да заложим повече на споделяне на усилията в областта на климата, в областта на миграцията и така нататък. Защото аз самата мисля, че това споделяне на усилията би имало голямо въздействие върху доверието на гражданите в ЕСА. Много е интересно да видим как ще реагират хората по време на предстоящите избори за Европейски парламент. И накрая, господин премьер, надявам се, че в следващото ви слово ще промените е, някои от изказванията, които направихте относно финландското лесовътство и неговата устойчивост. Ще дам думата на всички онези, които са поискали да се изкажат, но много ви моля да спазвате едноминутните е, изказвания, които са ви заделени. В противен случай ще трябва да ви прекъсвам, защото след това има гласуване. Господин Бюхнер. Благодаря. Господин премьер, вече повече от година вашето правителство, заедно с Франция и други държави членки, блокира напредъка а, по борбата срещу продажбата на оръжия на диктатури. Вашето правителство, заедно с други, а, приеха една позиция, която е против защитата правата на човека и регламента за двойната употреба. Ние в Европейския парламент 92% от гласовете бяхме против. Това е даде на комисията ясен мандат да защити правата на човека. И вие ще бъдете председатели на съвета, но съвета до момента не прави нищо. Журналисти и защитници на правата на човека по цял свят биват хвърляни в затвора, убивани, използвайки европейски технологии и оръжия. Надявам се да поемате сериозно своята отговорност и да промените нещата. puhemies, hyvä pääministeri, kollegat. Господин председател, уважаеми господин министър-председател, много от европейците не се чувстват част от Европейския съюз и за това популистите много лесно могат да им повлияят. Европа трябва да стане по-човечна, ако искаме всеки да участва съгласно своите възможности и никой да не се чувства изолиран интересуваме по какъв начин Финландия смята да насърчи приобщаването, справедливостта, така че хората да почувстват, че Европа е тяхна, че те имат нещо общо с нея, че тя не е само за економиката и парите. Колегата Якон Сари. Arvoisa puhemies, ensinnäkin... Благодаря, господин председател. Господин премьер, е, добре дошъл. Парламента често бива наричан съвестта на Европа. Защо? Защото много често ние се занимаваме с е, проблема на човешките права. Често те са нарушавани по света. Економическата част от вашето слово малко ме озадачи. Говорихте за бюджетна дисциплина – в същото време Финландия вече е част от една по-малка неолиберална група. Очудих се относно и онова, което казахте по темата миграция. Говорихте основно за това как да се връщат мигрантите, незаконно влезлите. Сега тона по тази тема малко се променя. приближава 20-та годишнина на общата политика в Европа в областта на миграцията и мисля, че трябва да говорим за повече неща от това как да връщаме мигрантите обратно в страните им. Благодаря ви за това, че говорихте за Арктическия съвет, защото в тази област сътрудничеството ЕСЕ Русия е ползотворно. Благодаря, има две теми, които искам да предложа на финландския президент Първата е свързана с външната политика на Европейския съюз, свързана е с венецуелците, един изключителен народ, който страда последните седмици и не само последните. Мисля, че трябва да защитаваме демокрацията, мира и народите, трябва да могат да живеят свободно. Трябва да защитим правата, гражданските права на жените, на децата, на всички. Каква е вашата позиция, господин президент? Смятате ли, че трябва да признаем новия легитимен президент на Венецуела? Следващата тема е голяма и тя е свързана с нелоялната конкуренция, дъмпинга, е, особено в международната търговия. Имахме възможност да отбележим голям резултат. Нашата система има нужда обаче да бъде опазвана. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожа Зоана. Майкро, плиз, майкро. Микрофон, ако обичате. Domnule prim-ministru, mă bucur că ne aflăm Уважаеми министър, господин министър-председател, много се радвам, че днес вие сте тук в качеството си на финландския министр-председател, а аз пък представлявам страната, която в момента председателства съвета на Европейския съюз. Казвам го, защото вие направихте политическо изявление, което доведе до скандал. Вие казахте, че сте готов да поемете председателството направо от България, като ни пропуснете. Аз съм сигурен, че сте бил подведен от изявленията на президента на Румъния, но трябва да знаете, че единствено правителството на една страна може да председателства съвета. Следователно, вие трябва да се съобразявате с румънския министр-председател. Обедена съм, че сега, няколко месеца след тази неуместна декларация, вие сте променили мнението си Особено като се има предвид, че Румъния успя да приключи работата по няколко важни досиета само малко време след поемане на председателството. Аз съм убедена, че вие ще продължите проектите, започнати от румънското председателство. Колегата Томашич. Председниче, поштоване господине Сипила, слажем се. Благодаря. Уважаеми господин премиер, аз съм съгласна с вас, че ЕС в своята външна политика трябва да се бори за конкретни ценности. И тези ценности трябва да отразяват и ценностите, които имаме в своите страни. Естествено, не може да защитаваме тези ценности произволно. Някои държави членки се борят за ценности, които са различни от тези на другите, независимо дали Брюксел застава за тях или не. Не може да защитаваме само международни интереси или либерални ценности. Би трябвало да се обединим около конкретни ценности. Не може просто да се заставят на колене някои държави членки, които не са съгласни. Какво да кажем за многообразието, за нашето богатство? Ние сме разделени по много въпроси. Всъщност в Европа има едно естествено многообразие и трябва да работим, да намираме консенсус, вместо да прецакваме всички. Министери, tervetuloa tähän Благодаря. Добре дошъл, господин премьер. Обикновено казваме, че много лесно виждаш а, проблема при другите, а не виждаш този в собствения си дом. Говорите за балансиран бюджет. В същото време говорихте и за големите предизвикателства пред нас. Това като че ли не отговаря на ежедневието. Имаме нужда от балансиран компромис – Финландия сега ще изкове този компромис по време на своето председателство. Много ми се иска настоящото председателство, извинете, настоящия, настоящото правителство да, заеме, да се заеме с този въпрос, дори, дори да не бъде, а, да не изкара целия си мандат. Госпожа Хаут. Kiitos е, puhemies. Благодаря ви, господин председател. Добре дошъл, господин премьер. Председателят Юнкер каза, че дори някои от първите членки на Европейският съюз има какво да научат от Финландия. Аз ще ви попитам каква е финландската позиция по данъчните решения. Какво се случва, когато определени държави членки не могат да възпрепятстват данъчни постановления в други държави? С други думи, как да спрем данъчното избягване? Знаем, че Финландия не подкрепи повече мерки в тази област, защото според нея това опира до суверенитета на държавата членка. Ще повдигна въпроса и за корпоративната отговорност. Би трябвало всички дружества да докладват как се отразява тяхната работа върху околната среда. Това ще бъде ли важно за финландското председателство? Благодаря, господин председател, уважаеми господин премьер. Много се радвам, че сте тук в Европейския парламент. Особено в годината, в която Финландия за трети път ще поеме председателството на съвета на ЕС. Радвам се, че говорихте за приоритетите на нашата страна. Искам да кажа, че малко се удивих и всъщност леко се разочаровах относно това колко малко говорихте за научна дейност, за образование. На какво се дължи в крайна сметка успеха на Финландия? Най-вече на много доброто образование, на експертния опит на нивото на инвестиции в образованието. Всъщност Финландия е една от най-много инвестиращите в образование и научна дейност. Как да помогнем на ЕСА, как да бъдем по-конкурентоспособни? Цифровата економика променя света, навсякъде има роботизация, автоматизация, всичко това променя трудовите пазари. Предстоят огромни промени в глобален мащаб. Борим се и с измененията в климата. За всички тези неща имаме нужда от страшно много експертен опит и образование. Надявам се, че в вашето послание в бъдеще ще залагате малко повече на тези теми. Европейския съюз иска да увеличи с 50% фондовете за научна дейност. Финландия увеличи сама своя бюджет за научна дейност. Искам да разбера, Финландия ще защитава ли увеличаването на бюджета за научна дейност в рамките на преговорите за МФР? Бланко Лопес. Много благодаря. Днес говорим за бъдещето на Европейския съюз. Аз мисля, че в това бъдеще има две революции, които ще се отбележат на живота ни. От една страна цифровата технология и от друга страна енергетиката. Европейският съюз трябва да се справи с тези предизвикателства. Енергийната революция ще се отрази на нашия начин на придвижване, на потребление. Същото се отнася и до борбата с измененията на климата, огромното предизвикателство пред човечеството. Много е важно Европа да стане лидер в енергийния преход, за да се намали емисията на въглероден диоксид. Също така ние не можем да свалим гарда, защото това са наистина много важни предизвикателства и трябва непрекъснато да мислим за отговорите. Госпожа Лукашевска. Благодаря, председателю. Демокрацията е основата, върху която почива Европейския съюз. Тя е основа, обаче, която постоянно бива уронвана. Европейският съюз почива и върху други основи, като например единния пазар, свободното движение на хора и услуги. Има хора обаче, които искат да ограничат тези свободи. Финландия се намира в крайен район за Европейския съюз – и трябва да се пътува 5 дена, за да стигнеш до другия край на Съюза, все пак Финландия е много активна по пакета за мобилност. Финските депутати гласуваха за това този пакет да не бъде част от актовете по делегация. Затова искам да ви попитам, не смятате ли, че подкрепяйки решението, което предлага съвета, вие всъщност ограничавате свободата на хората, техните економически свободи и други. Не мислите ли, че по този начин няма да премахнете економическите бариери, макар че твърдите, че трябва да бъдат премахвани? Има много МСП, които ще трябва да затворят врати. Финските потребители ще платят цената за ограничаването на услугите, които ще получават. Госпожа Грапини. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. Е, sunt de acord cu multe lucruri Благодаря, господин председател. Господин премьер, е, съгласна съм с много неща, които споменахте. Кохезията, единния пазар, върховенството на закона. Тук, е, господин премьер, искам да кажа няколко думи във връзка с вашата страна. Казахте, че не трябва да се прави компромис с върховенството на закона. Във вашата страна обаче някои закони не се прилагат. Има семейства, чието деца, 12 годишни, са отнемани. Според финландското законодателство тези деца могат да се явят в седа и да изберат с кой родител да живеят, само че там не ги слушат съдилищата не са готови да ги слушат. Аз съм писала писмо по този въпрос. Как може да пледирате за върховенство на закона, когато румънските граждани, европейски граждани нямат същите права в това отношение като финландските граждани? Дайте ми ясен отговор. Не ми се иска да залагаме на подобни условия в многогодишната финансова рамка. Тук сменям темата, защото има разлики между държавите. Yes. Juha Sipilän puhe... Господин председател, колегата Венка Пера. Речта, която чухме, беше много добра, много балансирана, господин министр-председател. Вие говорихте и за бъдещето, но тук знанията също са важни. 70% от Финландия е покрита от гори. Ние имаме познания в горското стопанство, знаем как то да се развива устойчиво. Това, разбира се, е важна тема и от гледна точка на заетостта и на климата. Би трябвало в Европейския парламент да се замислим обаче за Северния полюс. Аз самата живея там и мога да кажа, че там има огромен потенциал. Много ресурси, много натрупано ноу-хау, но на нас ни трябват, разбира се, ресурси и европейско участие. Благодаря, колегата Полчак. Honorable López Aguilar. Колегата Лопес Агилар. Господин премьер, благодаря, че сте тук. Благодаря, че казахте, че след 25 години членство в ЕС финландците все още са щастливи, макар че населението им е 1% от населението на Съюза. Говорихте за историята. Искам да цитирам Пол Анрис пак белгийски премиер. Той казва, че в Европа няма големи и малки държави, всички са малки пред предизвикателствата, само че някои вече са го осъзнали, а други не. Говорите за едно предизвикателство сигурност и отбрана. Нещо много важно, тъй като Финландия в миналото била неот централна държава. Прикамвам ви да се справите с популизма. Някои искат да блокират дъблинския регламент, само че то е основополагащ за Европейския съюз. Има нужда от обща политика и солидарност, що се отнася до миграцията. Нито една държава няма право да обръща гръб на нуждаещите се, които чукат на европейските врати. Благодаря. Госпожа Ятен Мяки. Arvoisa puhemies, Pääministeri сипила huomaatte, että... Благодаря. Господин премьер, силно сте забелязали, че ви превествахме с добре дошли в Европейския парламент. Толкова много въпроси ви задават фински депутати, че като че ли сте в финландския парламент. Мисля, че тук се държим по-добре, отколкото в финландците в нашия парламент. Тук много шум няма. Но искам да кажа нещо за изпълнението на решение, което вие коментирахте. Съгласна съм с вас. Един от проблемите е, че взимаме, проблемът е, че взимаме амбициозни решения, но след това държавите членки не изпълняват тези решения. За това се питам дали държавите членки не трябва да променят начина си на поведение. Нека всички да работим и да си вършим работата, която ни се полага но добре подготвени ли са тези решения тук в съвета, когато заседавате с другите премиери? Защото е доста странно, че след тези срещи излизате с декларации за сътрудничество, че всичко е минало прекрасно, а когато отидем в държавите членки, нищо не се променя. Какво ще направите така, щото общите решения да бъдат изпълнявани? Благодаря. Моля, седнете и моля за тишина. Sit down, please. Моля, седнете. Now, the speech, the conclusion. Сега за заключителни думи давам думата на премиера на Финландия. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите. Ние в Финландия сме свикнали с такива въпроси, защото всеки четвъртък в 4 часа в нашия парламент е времето за парламентарни въпроси. Всички министри трябва да присъстват. С други думи, свикнали сме. Аз съм си записал 30 въпроса. Невъзможно е да отговоря на всички, обаче ще се съсредоточа върху водещите – на първо място, образованието, равните възможности в образованието е нещо много важно за Финландия. Иначе частните училища трябва да бъдат отворени и за бедните, и за богатите. С други думи, всички деца в Финландия ходят в едни и същи училища. Имаме най-добрите учители в света около 1 милион финландци през следващите 10 години трябва да се образоват. Това е задачата пред нас. Това е задачата и във всички държави и членки в Европейския съюз заради изкуствения интелект и промените на работното място. Борбата с измененията на климата – е също нещо, което засегнах в своята реч. Арктика е много важен за нас. Много се притесняваме и от черния въглерод. Би трябвало тук да водим преговори с Русия и САЩ, защото те като че ли се отнасят неохотно към действията по измененията на климата. Трябва да развиваме научно-развойната дейност, отбраната, сътрудничеството в областта на отбраната. За нас това е било много важно от самото начало и приветствам напредъка. Имаше и въпрос за Турция. Турция е членка на НАТО. Отношенията с нея са сложни. Върховенството на закона в тази страна много ни притеснява. Ще отговоря и на представителите на Румъния. Аз никога не съм се съмнявал, че Румъния ще се справи отлично с председателството на Европейския съюз и вече виждаме и доказателствата. Ние също така ще подкрепяме хуманитарната дейност – Финландия ще направи всичко, което може, заедно с Европейския съюз. Имаше и доста въпроси на финландски, за това и ще им отговоря на финландски. На първо място ще започна с устойчивото горско стопанство. В Финландия 70 до 80% от нашите гори се основават на този принцип. Ние не отглеждаме гори само за дървен материал. Освен това, по този начин знаем, че се олавя въглерод. Вие попитахте също така за многогодишната финансова рамка. Като председателство в бъдеще ще кажа, че със сигурност въз основа на проведените разговори с колеги очаквам да намерим компромис по традиционните европейски политики и новите предизвикателства. Разполагаме с готовност и гъвкавост. Със сигурност нашето председателство ще намери правилните решения – когато настъпи моментът. За изпълнението говорих доста в уводната си реч. Принципно в Финландия, когато стигнем до съгласие, веднага пристъпваме към изпълнение на съгласуваното. За това има множество примери. Когато сме взели решението, го изпълняваме ефикасно. Мисля, че това е и основното послание на моята реч. Благодаря ви, господин председател, за мен. Присъствието тук беше удоволствие. Разискванията бяха много интересни. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Господин премьер, благодаря за отговора. Благодаря и за позицията ви за Венецуела. Сега преминаваме нататък. Ще минем към гласувания след секунди. that's what that was Уважаеми колеги, нека да започнем с гласуване. Мога да ви дам една минута, господин Касталдо. Разбрах, че имате нещо да кажете, но преди това да. Пак корекция. Първо, трябва да кажа добре дошли на делегация от Казахстан, от Казахстанския парламент. Добре дошли на дипломатическата трибуна са те. Господин Мохтан Ерман води тази делегация. La délégation est ici à делегацията е тук в Брюксел, за да участва на шестия комитет за междупарламентарно сътрудничество между нас и Казахстан. Изключително важно е това заседание, така ще се подсили нашето сътрудничество с тази страна. Вие сте в сърцето на демокрацията в Европа. Виждате, защитаваме правата на човека, плурализма, посредством правова държава. От името на целия Европейски парламент ви желая много успешно, успешно заседание и добър престой в Европа. И така. Искахте да вземете думата. Заповядайте. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Изказвам се по силата на правило 11, параграф 3. Според Политико, нашия уважаван колега Елмар Брок е, смята, че трябва да се взимат пари от групи посетители – Оказва се, че неговата заплата и плащанията от Берата Осман не са достатъчни. Затова предлагам да съберем пари за самия господин Брок. Like ball... И аз самия бих искал да дам начало на това начинание. 5 е, цента ще дам или 5 сантим, както се казва. Може би някой друг ще поеме щафетата. Благодаря, дам думата на госпожа Миранда. Е, кое е по процедурен въпрос, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да направя процедурно предложение възоснова на член 22 от нашия правилник. Би трябвало всички дейности на нашия парламент и неговите органи да гарантират нормалната работа на парламента. Но намесата на господин Таяни е, с разговора, който проведе с господин Гуайдос, освен това факта, че той реши да проведе дебат, това е в разрез с правилника на нашия парламент. Отбелязваме си казаното от вас. Сега преминаваме към гласуването. Но господин Касталдо иска думата. Да, да, да, господин Касталдо, да. Поискали сте думата и ви я давам. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, по 188 член, втора линея, имайки предвид, че сред е, измененията, свързани с състава на групите, които бяха отсъдени в компетентната комисия, се иска тайно гласуване по измененията, които искат е, повишаване на прозрачността. Чудесно, браво на вас е, да искате тайно гласуване по а, прозрачността. Винаги ме очудвате. Всичко се превръща в фарс, наистина грозен фарс, а, който дискредитира Европейския парламент. Като заместник председател аз смятам, че трябва да защитим а, репутацията на този парламент. Като член на парламента смятам, че трябва да уважим желанието на гражданите за прозрачност. Като гражданин искам в тази аула да се спазват плурализма и демокрацията. Затова искам от името на групата СПД и по член... Колеги, много ви моля, изказвам се през престанете да викате. Та, по член 188 алинея 2 искам да се върне в комисия този текст, който ще се превърне в един бумеранг, бумеранг, който ще урони репутацията на този парламент. Благодаря. Благодаря ви за отличната демокрация, в която крещяхте върху мен изчухме, чухме вашето искане да бъде върната в комисията. Има ли някой, който ще се изкаже против това искане? Господин Корбет, заповядайте. Yes, I... Наистина, е, госпожо председател, искам да се изкажа против това искане. Доклада беше обсъждан почти цяла година в комисията АВКО. Имаше специална работна група, в която имаше представител по един на всяка една политическа група. Доклада се ползва с голяма степен на доверие, почти консенсус и сега е време той да се гласува в пленарна зала. Има изменения към него, ще гласуваме и по тях. Имаше отлагане от септември към първата сесия през януари. Сега отложихме и за втората сесия на януари. След това предлагам, че ще има предложение за отлагане за февруари, април, май, нещата започват да приличат на изказванията на Тереза Мей. Euh, Вижте, имаше искане за нещо, след това някой се изказа против. Нека да гласуваме сега. Кой е за е, искането господин Касталдо? Кой е против? Кой се въздържа? Искането ви, господин Касталдо, е отхвърлено. Искате проверка ли? Наистина? Ми добре, ако искате, ще направим проверка, електронно гласуване, проверка по искането на господин Кастал. Дебът е увер. Моля, гласувайте. Левът е кло. Край на гласуването. Сет демонд е... Отхвърля се искането на господин Касталто. Poursuivre. И така продължаваме с гласуването Euh, Започнахме гласуването по доклада на господин Корбет. Ще ви дам... Вижте, господин Брок, трябва да ме чуете. Окей, Брок... Господин Брок, добре. Ето, давам ви думата за 3 секунди да отговорите. Фрау президентин... Госпожо председател, обвиненията, направени срещу мен от страна на колегата, мисля, че заслужават неговото извинение и се надявам да ми го даде. Това, разбира се, е реакция на казаното от мен за Брекзит. Раз... Най-добрата защита е нападението. Разбира се, аз никога не съм уронвал интересите на Европейския съюз и това, което се каза, е абсолютно неприемливо. И така преминаваме с, е, по гласуване доклада Корбет. Комисията, която е компетентна, е, дава блоково гласуване. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 20, 3 части, първа част, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Над 600 гласа. Втората част. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Уважаеми колеги, трета, трета част гласуваме без а, някакви паузи. Моля, гласувайте електронно гласуване. Левът е клю. Край на гласуването. Приема се. Амендмент 35. Изменение 35. Пел номинал. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 36. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Вътеклю. Край на гласуването. Приема се. Изменение 37. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 38. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41 Д. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 42. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 43. Начало на гласуване. Край. Приема се. 44. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 63. Две части. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 5D, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по 10-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Не беше ясно, колеги, така че ще направим проверка по 11-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 68 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. Искате проверка? Добре, по 68 проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Извинявам се. Не, не, не, не е прието. Няма мнозинство. Трябва да са над 360 гласовете.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 против, въздържали се, приема се. Преминаваме към гласуване по 86 и 87 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 376 гласа бяха нужни. Mes chers Уважаеми колеги, има квалифицирано мнозинство по всички изменения, с изключение на 11 и за окончателното гласуване. За това са нужни тези гласове. 88 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 81. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към гласуване 32. Excusez-moi. Извинявам се. Отново. 73 електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 30 сега за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване по 40 Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по 84D, 85D. Моля гласувайте електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 76 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Извинете, приема се. 89 с поправки, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега, обикновено мнозинство е нужно за предложението за решение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Селимович, Митнически кодекс на Съюза. Първо изменение, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Първо четене на парламента приключи. Преминаваме към доклада на господин Шикерски. Правила за директните плащания. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Ще гласуваме само веднъж. Край на гласуването. Приема се. Първото четене приключи. Преминаваме към доклада на госпожа Ханибал за Доминиканската република. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващия доклад на госпожа Ханибол за Украина. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Третия доклад на госпожа Ханибал за Хондурас. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се четвъртия доклад на госпожа Ханибол за Беларус и Узбекистан. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приема към доклада на господин Понга за асоцииране от въдморските страни и територии. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада на господин Маринеско сега, годишен доклад на 17-та година, защита на финансовите интереси на Европейския съюз, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада на господин Федерле. Реализация функционна функция на домейна от първо ниво ЕУ. 46-то изменение, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се първото четене приключи. Доклада на господин Гуалтери, хармонизиран на брут национален доход по пазарни цени, електронно гласуване по второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се на първо четене на парламента. Възражение за маслодайната рапица, генетично модифицираната такава, МС8, РФ3 и така нататък. Електронно гласуване по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Възражение за генетично модифицираната царевица 5307. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Възражение за генетично модифицираната царевица МОН 87403. Гласуваме по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И накрая възражение за генетично модифициран памук ГХБ 614. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминава към предложението за резолюция на четири групи за Венецуела. Е, Гонзалес Понс поиска думата. Благодаря, господин председател. Откакто редактирахме съвместната резолюция, Ронардо Salas, Салас, Батиста Montias, Calé, Гонсало Доминкес, Леонардо Муниос, Маурен Барига. Всички те бяха задържани в Венецуела. Това са журналисти, които са работили за две европейски медии, които просто са си вършили работата. Председателя на медийната агенция ЕФЕ ни уведоми, че сега те са в затвора на тайните служби. Ние в този парламент трябва да застанем на страната на свободата на словото. Всички ние трябва да се борим за това медиите да могат да ни информират свободно, защото свободата на информираността е самият живот на демокрацията. Затова ние искаме да добавим една нова точка след четвърта точка, една точка четвърта 4а, в която се казва заклеймява задържането на журналистите в Венецуела и призовава за незабавното им освобождаване. Благодаря. Има ли депутати, които са против това е устно изменение, подадено от колегата? Трябва да се изправите, поне 40 депутати са нужни. Ако не, нека да гласуваме по изменението, кой е за изменението на Гонзалес Понс. Кой е против? Въздържали се. Изменението се приема.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 Въздържали се. Отхвърля се. Цялата резолюция, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Резолюцията бе приета. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo Радвам се да съобщя, че Европейският парламент признава Гуидо за легитимен президент на Венецуела. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo. Европейският парламент е първата европейска институция, която го прави и ние призоваваме върховния представител да направи същото, за да излезем с единна силна позиция. Nous allons terminer avec le rapport de Monsieur, Monsieur Raymond. Euh... Ще продължим с доклада на господин Ремо. Ah. Имате 30 секунди. След Венецуела трябва да имаме предвид, че има още една страна, в която се потискат правата на човека, няма демокрация, жените е, са подложени на натиск. Това е режима на Саудитска Арабия. Но защо не искаме промяна на режима в Саудитска Арабия? After all, there is oil there. Защото има петрол. We have to, to, to change the regime. Très bien. Nous passons... Много добре. Преминаваме към доклада на господин Ремо, политика на конкурентно способност, параграф 2, първоначален текст, по именно гласуване, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора, по именно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение трето, моля гласувайте по имено. Край на гласуването. Приема се. Изменение четвърто за, против, въздържали се. Нека проверим. Моля гласувайте изменение четвърто. Край на гласуването. Приема се. По параграф 4, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 28, първоначален текст, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора за, против, въздържали се, приема се. Поименно гласуваме девето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 40, първоначален текст, първа част по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора, по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41 параграф, първа част за, против, въздържали се, приема се втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 76 параграф, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 78, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 82, първа част за, против, въздържали се, приема се втора за, против, въздържали се, отхвърля се. По имено гласуваме второ изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега гласуваме цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря, скъпи колеги. Сега преминаваме след мъничко към обясненията на вода. chers collègues, nous allons commencer les explications de vote dans un instant. Donc je... Започваме с обяснаните на вата след секунди. Много ви моля да вземете местата си или да седнете другата, така или иначе, бързо, за да може да започнат колегите да вземат думата. Започваме с доклада на господин Корбет, така че някои от вас съм сигурна ще искат да вземат думата. Благодаря, че излизате бързо от залата. И месье Касталдо се препар. Господин Касталдо се подготвя, предполагам. Господин Касталдо, трябва да вземете думата след секунда. Не си тръгвайте. Tant pis. Окей, okay, и така преминаваме към обясненията на ВОТА по доклада на господин Корбет. Става дума за промяна в правилника. Господин Касталдо няма да вземе думата, затова давам думата на господин Голниш. Тук ли сте? Господин Касталдо, накрая решихте да вземете думата, може би? Pardon, monsieur Голниш, monsieur... Господин Голниш, извинявайте, но господин Касталдо се върна в пленарната зала. Ще ви помоля за минута. Извинявайте, госпожо председател. Исках само да декларирам, че съм изключително щастлив от името на моята политическа група, че здравия разум в крайна сметка победи в тази зал, зала. Докладът Корбет има някои положителни мерки, които въвежда в нашия правилник, но има два големи риска в него. От една страна проблема за прозрачността. Има изменения, които са предложени в тази посока, с които сме съгласни, но има и желание от името на НП да се гласува тайно. Слава Богу, това тайно гласуване не мина, т.е. ние подкрепихме определени изменения и общия глас подкрепи нас. След това темата за злоупотребата с властта, която се дава на мнозинството, което да реши какво да прави опозицията и какво да има. Но виждате, нямаше абсолютно мнозинство в пленарната зала. Благодаря на колегите, че в крайна сметка представителството на демокрацията а, даде, а, излезе на преден плат не може да се дава цялата власт на едни групи, които да потискат други. Благодаря. И аз ви благодаря. Шегалниш. Господин Голниш. Мерси, мадам ла благодаря, господин председател. От 30 години виждам как непрекъснато се уронват правата на младсинствата в този парламент, който става все по-плуралистичен, все по-политически коректен, а същевременно няма гаранции за младсинствата, за свободите. Има огромна липса и при доклада Корбет депутатите се инфантилизираха. Да не говорим за всички тези теории за пола. Плащат ни пращат ни на стажове, за да ни се обяснява колко лошо нещо е сексуалният турмоз. Също така депутатите ще трябва да попълват официални декларации за това с кого се срещат, с кого не и това в името на прозрачността. О, прозрачност, какви престъпления се извършват в твое име? Господин Палмер, една минута. Благодаря. Радвам се, че този доклад, внесен от колегата Ричард Корбет, беше прият. Приветствам всички препоръки, особено що се отнася до етичния кодекс за депутатите. Искам да спомена конкретно препоръката за парламентарните запитвания, именно, че те трябва да получават отговор в рамките на 6 седмици. Зададох един въпрос на комисията относно запитванията. Това се случи миналата година. Миналата година само 32% от отговорите на комисията са дошли в рамките на 6 седмици. Не знам дали членовете на комисията са ходили на училище, но вероятно бихте забелязали, че 32% не е кой знае колко висок резултат, така че комисията трябва да работи по-добре. Съответно, когато се обсъждат подобни препоръки в междуинституционални е, разговори, е, би трябвало да се обърне внимание на, на подобни искания би трябвало комисията да се държи отговорна. Тя трябва да ни подкрепя в нашите усилия. 32% не е кой знае какъв резултат и 6 седмици са важни. Госпожа Билбао Барандика за една минута. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам за резултата по този доклад защото бях против това да има ограничения за парламентарните групи. Мислех, че това е много лош текст. Това ограничава свободите е, освен това, самото предложение е лошо, защото така е, се избират съвсем произволни критерии и също така се говори за идеологическа последователност на групата. Това не издържа никакъв анализ. Мисля, че едни такива принципи биха намалили чувствително броя на групите в парламента. Освен това, стигаме до свободата на мисълта. Ето защо мисля, че не трябва да има такава норма. Аз съм демократ, аз вярвам в принципите на правовата държава. Не може да се приемат инструменти, които са произволни и от които страдат свободите, защото това е посягане срещу демокрацията. Благодаря, господин Мариес. Госпожо председател, в самото начало бих искал по процедурен въпрос. Искам да кажа, че по протокола, по гласуването по Селимович, исках да гласувам против, но мъж, апарата ми не работеше, така че искам да отбележите моя глас. Сега, по този доклад намерението на големите групи е, като че ли не успя да мине. Те искаха да наложат своята воля на всички ни. Те искаха е, да решат е, какво да правят другите. Но мисля, че политическите пристрастия не трябва да преодоляват тук. Не можете да бъдат решаващи. Пленарната зала решава. Днес, разбира се, е нужно а, нашия регламент да бъде подобрен, нужно е да има контрол от страна на бюрото, добре, но ние от друга страна задаваме въпроси и в крайна сметка бюрото на Европейския парламент контролира дали тези въпроси а, стават или не стават. Откъде на къде? Това трябва да бъде прекратено. Благодаря, господин Фария. Obrigado, Sr. президент. Votei favoravelmente as alterações ao regimento do Parlamento Europeu porque acredito que está seriamente na política. Благодаря, госпожо председател. В този случай ние трябва да защитаваме политики, а не идеологии. Струва ми се, че трябва да защитаваме гражданите, да се борим с техните проблеми и да затвърждаваме демокрацията. Ето защо е много важно да се предоставя информация и на бъдещите евродепутати – да се работи и с гражданското общество. Трябва да се знае, че ние сме готови да изслушаме всички. Ние бихме могли да изградим една по-добра Европа и да защитаваме справедливите каузи. Това е важно, за да се създадат добрите условия да се борим с корупцията. Дори и тук, Господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че можах да подкрепя измененията към доклада на добрия приятел Корбет. Имаше две тайни гласувания и е, поправки към изменения 20, искам да кажа, че аз гласувах за задължителния отпечатък е, с законодателен характер за докладчиците, за докладчиците всяка, сянка, както и е, за това да се публикува информация свързана с разходите за общи надбавки. Мисля, че ние трябва да имаме прозрачност, отчетност, да очитаме с кого се срещаме. Прозрачността е много важна, тя е свързана с доверието у нашите избиратели. Освен това, искам да се отбележи, че не съм съгласен с това да има тайни гласувания. Парламента не трябва да действа по този начин. Радвам се, че мога да казвам ясно пред своите избиратели как гласувам. Радвам се, че подкрепих изменението за обучение, насочено а, към справяне с а, сексуалния турмоз. Аз съм преминавал такова обучение и то е полезно. Благодаря, господин Джамбаски. Вътре микро. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, докладът на колегата Корбет е силно противоречив и внесените измерения по него целят ограничаване на демократичната свобода изискването политическите групи да предоставят политически декларации подписани от всички свои членове в които да декларират своята политическа принадлежност противоречи на всякакви правила и процедури на които този парламент постоянно заявява че защитава. радвам се че от текста успяхме да премахнем изискването европейският парламент да може да оценява дали политическите групи са сформирани според политическата принадлежност на всички партии към едно политическо семейство. това няма как да бъде доказано и е абсолютно несъстоятелно. за мен това е инструмент с който големите политически групи когато са изплашени че ще загубят надмощието си отчаяно ще се опитват да задържат това надмощие и да развалят останалите политически групи. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз съм съгласен, че по-голямата прозрачност при вземането на решение е нещо важно – Същевременно понятието за политическа принадлежност ме смущава. Ние нямаме конкретни критерии в Европейския парламент. И за това политическото пристрастие не може да бъде определено от правна гледна точка. Ние имаме свободата да гласуваме и нашият избирател го разбира много добре. Същевременно гражданите разчитат на нас да се грижим за техните нужди, което не можем да правим, ако принадлежността ни към някоя група се определя толкова стриктно. Ние трябва да продължим с практиката на свободно сформиране на групи и за това се въздържах при гласуването. Благодаря, господин Ханан. Благодаря, госпожо заместник председател. Дебата като че ли постави акцента върху това как да се влуши положението на малките групи, онези, които са нестандарти, нестандартни и изразяват различни мнения. Всъщност, от дълго време се говори за сериозна реформа на правилник на дейността на парламента. Често се демонстрира липса на толерантност прямо у нези, които се противопоставят на принципите на интеграцията. Изменение 14, обърнете внимание, то иска едно залечаване. И там се казва, цитирам, че не трябва да се подкопава свободата на словото на депутатите. Това сега се залечава. Надявам се, че е, няма да се премине към премахване изцяло на свободата на словото, защото докъде ще стигнем с морала тогава в Европейския съюз? Трябва да можем да говорим. Господин поправка е дотичонца тега, че żeby жанзонце... Що се отнася до изменението за това, че големите групи трябва да контролират малките групи, радвам се, че то отпадна. Има обаче А, вижда се заплахата за демокрацията не само от парламента. Има неофашистски групи, крайно леви, крайно десни. Те са и тук сред нас. Едно е да говорим за свободата на изразяване, което се ограничава. Ето, вижда, че тя се ограничава и тук. Няма какво да се защитавам пред електората. електората а, трябва да преодолеем вътрешните механизми, които пречат на прозрачността. Самата прозрачност като че ли се използва и като инструмент за репресия, което е напълно неприемливо. Историята показва, че мнозинството обикновено иска да контролира малцинството. Е, винаги се унижават е, политическите опоненти аз дори бих казал, че когато се щат правата на жените, имаме слово на омразата срещу мъжете. Ето ви слово на омразата. На паролите ми Полчак. Господин Полчак. Благодаря ви, госпожо председател. Аз гласувах за този доклад и искам да обясня защо. По-конкретно бих отговорил на господин Сосниеш и това, което той каза за речта на омразата – аз гласувах против изменението за показване на по-голямо уважение към депутатите, които се изказват в пленарна зала. Също така, аз ще се позова и на решението на съда. Не знам дали с това би се съгласил колегата Соснеш, който замени колегата Мики, но имаше толкова много обиди от колегата Мики, че ние трябваше да се съобразим с решението на съда. Затова не подкрепям това изменение. Мисля, че трябва да се държим порядъчно в нашите разговори. Благодаря, господин Хауърд. Госпожо председател, радвам се, че в това предложение има добронамерени текстове. Особено, що се отнася до срещите с лобисти. Притеснявам се обаче, тъй като аз съм работил в областта на публичните работи, че този текст ще се окаже неефикасен. Освен това, много се тревожа, че Благодарение на този текст в общественото пространство ще се появи информация, която лесно ще се изкриви и всъщност ще се опоръчат добрите намерения. Ще се изкриви информацията за това какво се стремят да направят депутатите. По отношение на господин Палмър и запитванията и отговорите на тези запитвания, е, всички знаем, че има групи като ЮКИП, които злоупотребяват с правилата и те трябва да бъдат спрани. Притеснявам се обаче, че и сега желания резултат няма да се е, осъществи. По отношение на тайния вод, това, което говорите за прозрачността е абсурдно. Аз подкрепям тайния вод. Господин Маринеско. Негов е следващия доклад. Госпожа Шойдрова за една минута. Euh, Благодаря, госпожо председател. Няма новини е, за това, което се случва. Тоест, е, нашата задача е да извършваме контрол върху ефикасното използване на средствата, за да може гражданите да ни вярват. Чехия се говори за злоупотреба с такива средства и това е един постоянен дебат дори на най-високи нива вътрешната политика. Да, трябва да продължим борбата срещу измамите и да защитим финансовите интереси. Има, разбира се, подобрения. Не е Проблемите са все по-малко и затова гласувах за този доклад. Благодаря. Госпожа Дамато за две минути. Благодаря, госпожо председател. Годишният доклад за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и борба с измамите всъщност показва как големите лобита, които са навсякъде, имаме също въртящи се врати, които излизат и влизат от обществения в частния сектор много хора. Затова се притесняваме финансовите инструменти, какво се случва и притесняваме се също и какво случва с бенефициарите. Има доста изменен, е, измами с ДДС. ДДС струват тези измами близо 50 милиарда годишно. След това редевността. А, има някои данни, които вървят против общата тенденция. Става дума за преките плащания в земеделието. За всеки един случай си измамата е, имаме близо 200% увеличение на сумата, с която е извършена измамата при тези директни плащания едва ли има някакви пропуски при измами, при идентифициране на измамите, но трябва да се вземе предвид, че има държави, които не подават информация за измами. Как е възможно? Едва ли има някои държави, които а, се притесняват и други не. Има такива, които а, предпочитат като че ли е, да не извършват мониторинг върху борбата с корупцията и не изпращат истински данни. Така ли е? как може Европейската комисия тогава да не публикува докладите за борбата с корупцията? По каква причина? Колеги, ако искаме да се борим с корупцията и с измамите, ако искаме да опазим интересите на европейските граждани, трябва да засилим контролите и те да бъдат по-качествени. Европейската комисия трябва да излезе с много стрикни критерии и то хармонизирани такива, които да се използват от всички държави членки. Нужна е превенция, нужна е хармонизация в цяла Европа. Нужно е също ОЛАФ да може да има достъп до данни и информация, за да извършва своите проверки. Всичко това е ясно записано и затова гласувах за. Господин Мариас. Благодаря ви. Борбата с измамите трябва да се води и да бъде по-активна. В Европейският парламент неведнъж сме заклеймявали факта, че много от неправителствените организации в Гърция използват огромни фондове в помощ на мигрантите, така твърдят поне. Всъщност мигрантите студуват Олаф би трябвало да има много повече резултати. Комисията също има още нещо. Измамите с общата селско-стопанска политика. Виждаме, че много чуждестранни продукти е, е, се опитват да минат за гръцки. Например, мляко, което идва от Албания или месо, което е от Република Македония. Същевременно комисията ни казва, че ще се намеси, но ние все още чакаме. Благодаря, господин Здроевски. провазание до пожонтков обратно. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, много често няма дебат по някои теми, защото се въвеждат нови теми в дневния ни ред. Трябва да променим тези неща, свързани с правилника. Та, затова трябва да урежа това, което иска да кажа за защита на на финансовите интереси. Ще направя два коментара песимистичен и оптимистичен. Първо, песимистичния. Гледам песимистично на спадащия брой нередности, които са отбелязани през 2017 година в сравнение с 2016 година. 2,6 милиарда евро е общата сума, но пък съм удовлетворен, че в сравнение с 2016 година има половин милиард евро, почти 20% растеж при спразване с наредностите. Благодаря. Pardonnez-moi. Извинете ме, господин Джамбаски. Okay, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, гласувах против доклада на господин Маринеско, защото смятам, че националният суверенитет е от значение и най-сетне той трябва да бъде уважаван и защитаван. Докладът отчита, че общият брой на наредностите, които са разследвани през 2017 година, 15 213 случая са с 20% по низки в сравнение с 2016 година, когато има 19 080 случая е че тяхната стойност като щети е намаляла с 13% от 2,97 милиарда евро през 2016 година до 2,58 милиарда евро през 2017 година. Въпреки че борбата срещу всякаква корупция е легитимна цел и призивът за по-тясно сътрудничество между държавите – членове на Европейския съюз по отношение на обмена на информация също е легитимна цел и е нещо, което аз и моята група със сигурност подкрепяме, Докладът съдържа и някои спорни аспекти, а именно препратките към повече действия на европейско ниво, което би отнело суверенитет от държавите членове и в чиито компетенции влиза борбата с организираната престъпност. Благодаря за вниманието. Madam President, dear colleagues. Lisbon Treaty says... Уважаеми колеги, Лисабонският договор твърди, че ние трябва да се борим с финансовите измами, срещу Европейския съюз и държавите членки трябва да го правят също толкова активно, както са измамите срещу собствените си страни. Но, за съжаление, корупцията преминава от една страна в друга и гражданите нямат вече доверие на институциите, включително и европейските. Много ми се иска правоохранителните органи да прочетат този доклад първи. Наистина много са притеснителни цифрите. 50 милиарда се губят заради тези измами. Има всякакви нередности и липса на добри инструменти. Ние не можем да разчитаме на усилията на националните системи срещу измамите, следователно трябва да дадем повече правомощия на ОЛАФ. Благодаря, господин Ханан. Благодаря, госпожо заместник председател. Говорим за защита на финансовите интереси на Съюза. Това излиза и в контекста на тези 50 милиарда, които ще бъдат в дефицит след излизането на Обединеното кралство. Явно това е начина по който искате да работите. Никакво желание за гъвкавост, което да доведе до сключване на сделка. И сега се изумих, като открих, че в същото време Европейската комисия очаква средствата да бъдат платени дори и да няма сделка. Обединеното кралство искаше да подпише а, за сума, доста по-висока, от която би била присъдена от съд, за да има по-добри отношения в бъдеще. Но ако няма сделка, няма да ни казвате какво да правим. Просто няма как да ни казвате какво да правим. Благодаря, господин Полчак. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tuto zprávu podpořil, protože zaprvé chci оценит vývoj, který... Благодаря. Е, искам в началото да изразя своята подкрепа. Оказва се, че има по-низки нива на измами, по-малко нередности. Това е нещо положително. Процентите са различни, като цяло общата тенденция е положителна. Естествено, ние трябва да положим всички усилия, за да разрешим проблемите. Искам да кажа, че има едно изменение, което подкрепя ролята и подчертава ролята на разследващите журналисти. Знаете за убийството на такива журналисти в Малта и в Словакия в недалечното минало. Знаете, че има рискове, когато на едно място се събират политическа, економическа и медийна власт. В Чехия има такова концентриране и по този начин демокрацията спира да функционира. Европейския съюз трябва да се бори с нещо подобно. Продължаваме с доклада на господин Федерле. Госпожа Шойдрова е първа. Госпожо Шойдрова. Благодаря ви, госпожо председател. Аз гласувах за този доклад, макар че той на пръв поглед е доста технически по характер, но със сигурност той е свързан с видимостта на Европейския съюз и в Европа и отвъд нейните граници. Тук има въпроси, свързани с сигурността на данните, правата на човека. Европейският парламент следи тези теми. Мисля, че трябва да разширим обхвата в цялото европейско економическо пространство, с което имаме много активни отношения. Благодаря, господин Строевски. дебати килка Благодаря. След като приключи дебата, възникнаха някои въпроси в мен. Първо, какви са имената на домейни, които съществуват и не мисля, че получихме ясен отговор. Това е на първо място. След това има много имена на домейни, които се появяват на всички нива. Кой всъщност извършва контрол върху функционирането на тези имена? И след това трябва да се освободим от остарелите административни законови правила. Трябва да актуализираме законодателството. Нашите приоритети в онлайн света също трябва да се променят. На следващо място необходимо е правилата за регистриране на имена на домейни да бъдат по-свободни и трябва да се направи разграничение между организации, които регистрират, както и организираните имена на домени. Благодаря, господин Кели. Uh, Благодаря, госпожо председател. Първо поздравление за колегата Федерле и за работата му по този доклад. Подкрепи го с удоволствие. Използването на домена от първо ниво ЕО вече е на широка основа. Установява се на единния пазар. Естествено, правната рамка за използването на този домен трябва да се приеме, да се уточни. Благодарение на този домейн насърчаваме европейските ценности. Естествено има притеснения, свързани с сигурността. От друга страна насърчаваме многоязичието и различните типове права на потребителите. Радвам се, че може да се премахва използването на този домен, когато той се използва недобронамерено. Благодаря. Нищо не разбира. Thank you very much, Madam President. Благодаря. Аз приветствам доклада на колегата Федерле. Гласувах за. Принципно този домейн работи добре, но наистина средата се променя много бързо и ние винаги трябва да сме една стъпка пред останалите. Затова и рамката за този домейн трябва да бъде адаптирана. Домейна точка .eu е, е и част от нашата идентичност. Ние следователно трябва да внимаваме с многоязичието, правото на неприкосновеност на личен живот, основни права. Европейският парламент би трябвало да упражни контрол и да може да определи и критериите за регистриране. Благодаря, господин Сосният. Това справоздание е прикладом тега, че Уния Европейска... Благодаря. Този доклад е един пример за идеологическия хват на Европейския съюз. Дори да сложиш ЕУ в края на вебсайт, може да доведе до всякакви разговори за европейска идентичност. Нужни са истински дебати. Тогава едва ли не ще кажете, че един картоф може да сложи, да постави под съмнение нашите ценности. Всеки може да си купи домен, независимо какви са неговите ценности, дали обича многоязичието или не. Сега, може да не може да преведе всичко на всички езици, евентуално, но от друга страна ще му забраним ли, ако не може? Всичко е просто толкова тъжно, че направо почвам да се смея. Госпожа Майер. Благодаря, госпожо председател. Доклада казва, че ако има излизане на Великобритания от ЕСА без споразумение, е, вече няма да може да се използва този домейн. Е, между другото, службата, която отговаря за домените, може и да затвори врати поради финансов натиск. Е, мисля, че не би трябвало да се затваря тази служба, тъй като там има доста експерти. Независимо от това какъв е плана за излизане на Великобритания или какъв ще е Брексит, ние ще трябва да продължим да извършваме търговска дейност, за това защо да е, затваряме в източна Англия един офис, една служба, която работи добре. Нека да запазим в нашия регион място, където Запада и Изтока се срещат. Благодаря. Преминаваме към пояснение на вода. Господин Бенито Зилуага. Благодаря, госпожо председател. Има 8 резолюции на Европейския парламент по положението в Венецуела. Също Същевременно те не решават кризата в Венецуела. С самопрокламацията на Гоидо. вие всъщност озаконявате опит за държавен преврат. И това може да доведе до военна намеса или гражданска война вместо да се работи за диалог и мир, както каза генералния секретар на ООН. Европейският съюз реши да стане слуга на Тръмп, да обслужи политиката на интервенция. И по този начин се налива само повече масло в огъня. Самият Гуайдо каза, че ще свика избори в срок от 6 до 8 месеца, докато по Конституция максималният срок е 30 дни. Ето още не е станал президент и вече нарушава Конституцията. Европейският съюз трябва да се използва за диалог, а не за разбаване на войни. Благодаря Лопес Бермехо. Аз гласувах против резолюцията за Венецуела, защото за жалост ние имаме един Европейски съюз, който пресича червената линия за зачитане на международното право. Европейският съюз отново обслужва интересите на САЩ на страната на войната, заедно с Тръмп, който само ще доведе до военна намеса. Същевременно се говори за защита на правата на човека. Тези, които в Марокко, Саудитска Арабия и Израел постъпват по съвсем различен начин. Не можем да си цапаме ръцете заради петрола. Ако толкова ни е грижа за венецуелския народ да се откажем от санкциите, не трябва да се блокира конструктивния диалог и мира. Трябва да се зачита международното право и позицията на ООН. Госпожа Спираки. Благодаря, госпожо председател. Днес Европейския съюз съвсем ясно каза на народа, на всички хора по улицата какво мисли. В Венецуела хората имат ограничени прави, права и свободи, журналистите биват хвърлени в затвора. Европейските ценности е, ги няма, но това са наши ценности. Те ни събират тук, затова те са задължителни за нас в Европейския парламент. Затова поискахме да се е, признае президента Гуайдо и искаме едни истински, честни и свободни избори в тази страна. Искаме съвета да действа незабавно, последователно. А, не бива да се колебае, не бива да показва някакви съмнения. Не би трябвало по някакъв начин да започне да преговаря сега с режима на Мадуро. А, не бива нашето желание, нашите решения да а, бъдат уронвани. Всички граждани в Венецуела трябва да разберат, че Европейския съюз ги а, подкрепя. Госпожа Гусман. La izquierda europea ние, Европейската левица, гласувахме против е, резолюцията на социал-демократите, либералите и НП, защото тази резолюция признава Хуан Гуайдо, който извърши държавен преврат за президент. Европейският съюз, както всички знаем, иначе много се грижи е, за правата на човека, а има центрове, които измъчват мигрантите – в Либия. И също така сега е необходимо корабите на НПО да спасяват човешкия живот. Имаше различни аргументи за признанието на извършилите преврата. Казва се, че това се прави в името на правата, на демокрацията. Ето защо Европейският съюз има преференциално търговско споразумение с Саудитска Арабия, например. В този случай се подкрепя човек, който е самопровъзгласил се. Казва се, че Мадуро е тиран, който убива народа си от глад, а не венецуелския президент, с когото са подписани различни споразумения от страна на Европейския съюз през последните няколко месеца. Сега се казва, че трябва да го съдят за престъпления срещу човечеството. Същевременно 12 милиона венецуелци се казва, че страда 2 милиона са напуснали страната, но не забравяйте за тези 5 милиона палестинци, които са в изгнание. Мисля, че подкрепата за този държавен преврат няма нищо общо с тези интереси господин Фария. Е, Благодаря. Аз гласувах за този доклад за Венецуела. Аз подписах самото искане дори. Трябваше да се признаят изборите и трябваше да признаем Гуайдо като временен президент на страната. Има много държави членки в съвета, които трябва да се споразумеят. Същото трябва да направи и съвета за сигурност на ОНЕ. Това не е някакво налагане на империализма, както казва Мадуро. Не, хората искат правова държава, искат края на корупцията която кара хората да мигрират, за да търсят лекарства и храна навън. Както каза Могерини, нужно е демокрацията да получи шанс и не може да игнорираме това, което казват гражданите. Затова нашия парламент се занимава с тази тема. Нарушенията на правата на човека, хвърлянето на хора в затвора трябва да бъдат прекратани. Я wstrzymałem от od не nie chciałem mm, Господин Сусниш, благодаря. Въздържах се, не исках да гласувам против. Не искам да защитавам един комунистически режим, тъй като той се защитава от колеги комунисти от лявата част на залата. Не искам да защитавам такъв режим. Те се идентифицират с него. Искам да ви напомня за Молдова обаче – Правителството на тази страна извърши преврат в разрез с едно легитимно съдебно решение. Същото се случи и в Судан. И изведнъж ние проявяваме легалистичен подход спрямо всичко това. Това не е ли лицемерие? Говорим още веднъж за свобода на словото, за ограничаването на свободата на словото на депутатите. От друга страна обаче пледираме за свобода на словото в други части на света. Намесваме се във всяка една тема, във всичко, което се случва по света, макар че не знаем подробности за това, което се случва. Как може да следим нашите европейски въпроси по такъв начин? Господин Пирински. Президент. Благодаря, госпожо председател. Би трябвало да бъде кристално ясно, че единственият начин да се надмогне кризата е да има диалог между правителството и опозицията. Резолюцията която приехме току-що, обаче е точно в обратната посока. Тя блокира такива преговори, въпреки призива на генералния секретар на ОНЕ, въпреки новините от тази сутрин, че президентът Мадуро е готов да започне диалог. Ужасен е двойният стандарт на тази резолюция. Критикува се правителството за провеждане на едностранни избори, за това, че не се е консултирало с никой при организирането им и след това се изразява пълна подкрепа на друго едностранно действие, за това, че опозицията е провъзгласила Гуайдо за президент. Според мен не би трябвало да се взима такива решения от парламента. Това е само за да обучава кризата. Господин Ханан. Благодаря. Където, което е право, си е право. Да, имаше катастрофа в Венецуела и ние подходихме правилно. Дори лидерството на Таяни беше наистина изключително дълновидно. Аз раснах 70-те години в Южна Америка. В Венецуела тогава се емигрираше, т.е. към тази страна. Когато Чавес пое нещата, БВП все още беше доста по-високо от средното. Сега виждаме ужасяваща криза на бежанците. Най-лошата, дори над 3 милиона души са преселени инфлацията годишно около 10%. И има хора, включително част от социалистическите и комунистически групи, които току-що чухме, които все още защитават тираничния режим, който отдавна е а, дискредитиран на Мадуро, който поддържа политиката на Чавес. Сега, е, проблема с социализма не е с изпълнението. Не, винаги се започва с едно и също, за хората говорим и накрая се свършва с тирания, с тирания, извинете, и потисничество и бедност. И така приключихме с тази тема. Следващия е господин Мариас по темата политика за конкуренцията. Σημαντικός парагодас της πολιτικής ανταγωνισμού είναι οι λεγόμενες κρατικές ενισχύσεις. Благодаря ви. По тази точка ще кажа, че има различни глоби, които се налагат, различни мерки срещу тези, които всъщност ликвидираха гръцката корабна индустрия. Сега те трябва да платят огромни суми, за да могат отново да се върнат. Също времено. Те не могат дори да работят както са работили преди. Трябва да се върнат 137 милиарда евро. Това разбира се, че ще доведе до фалит. Тези предприятия не бива, според мен, да връщат пари обаче. Всичко това се случи заради кризата и трябва да има специални мерки. Госпожа Майер. Благодаря, госпожо председател. В доклада справо се изтъкват тревоги за това, че някои компании не си плащат дължимото, тъй като има разминаване в данъчните системи. Трябва да спрем с порочните практики по отношение на корпоративното данъчно облагане. Трябва освен това корпорации като Facebook, Amazon да си плащат. Освен това печалбата трябва да се облага там, където се генерира печалбата. Току-що ми казаха, че аз мога да бъда евентуално последния британец, който се изказва в пленарна зала. Искам да кажа, че се гордея, че съм част от най-големия мирен проект в историята на Европа. Добрите приятели никога не казват довиждане, те казват доскоро. Господин Здруевски, за една минута. Рочне справоздание дотича... Благодаря. Годишният доклад политиката сферата на конкуренцията не бе така рутинен, както е обичайно. Доста място бе отделено на сериозни въпроси, например има картел на производителите на тежкотоварни МПС, който се опитва да притисне нашия пазар. Има споразумение тук да се борим с нелоялната конкуренция, като например оговарянето на цени. Но това, което правим, като че ли е повърхностно. Искам да кажа, че трябва политиката ни да почива върху принципа на равното третиране на всички сектори и е, включително сферата на въгледобива. Не може да има споразумения, в които големи дружества или влиятелни лица да получават по някакъв начин привилегии. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Принципно докладът е много положителен. Мисля, че се отива по-далеч от обхвата на един такъв доклад, чрез призива за прилагането на общата корпоративна данъчна основа, след като този принцип отпадна от гласуването по данъчни въпроси в съвета. Важно е да се прилагат ефективно правилата за конкурентоспособност в ЕС. Трябва да има структуриран диалог с комисията и комисията е необходимо да работи в сътрудничество с парламента по тези въпроси. Аз приветствам призива за по-голяма подкрепа на маките и средни предприятия и също така призива комисията да работи за справедлива конкуренция в световен мащаб. Мисля, като член на ресорната комисия, че това са много важни въпроси и за опазването на околната среда, както и равните условия за предприятията. Благодаря, госпожа Рунен Лернер. Благодаря, госпожо председател. Много е важно да има справедлива политика на конкуренцията. Това е важна цел, за това аз подкрепих този текст. Големите компании избягват данъчното облагане и получават е, предимства, които не заслужават пред е, малките и средните предприятия като че ли те имат собствени правила и могат да използват освен това и незаконни държавни субсидии. Както казва самия доклад, неплащането на данъци е нещо, което е изключително вредоносно за държавната хазна, освен това заплашва и самите граждани, както и доверието им в Европейския съюз. В Европейския съюз имаме много системи, които дават предимство на богатите хора или на големите дружества. Държавите членки трябва да премахнат всички нелоялни търговски практики. Освен това, трябва да благодарим на комисаря за неговите усилия в областта на превенцията на нелоялни търговски практики и за санкциите, които са наложени. Господин Джамба, Джамбаски. Благодаря ви отново, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Гласувах в подкрепа на този доклад, защото съвсем очевидно е че е, една голяма част от начинанията предприемаческите в европейския съюз се нуждаят от специална защита. нуждаем се към връщането на принципите на общия пазар и защита на предприемчивостта и уменията на хората които искат да работят и да изкарват парите си с честен труд. за пример мога да дам скандалните предложения в така наречения пакет мобилност пакет който пречи на свободната конкуренция пречи на свободния пазар и се опитва да отнеме бизнеса от едни държави и от едни предприемачи и да го даде в ръцете на други. В конкретния случай, когато говорим за този пакет, пакета мобилност или пакета Макрон, както е известен, става дума за опита на предприемачите от централната част на Европейския съюз да отнемат без конкуренция, нарушавайки свободния пазар, хляба и бизнеса от предприемачите от Източна Европа, който в случая с моята държава ще означава повече от половин милион емигранти, 500 хиляди човека, което не може да бъде допуснато. Благодаря за вниманието. И по тамине, месье Полчак. Господин Полчак. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да обясня как гласувах. Гласувах за този доклад. Вчера водихме дебат е, относно политиката на конкурентоспособност и казахме, че е направено доста нещо, което високо оценявам. На второ място трябва да се има предвид, че този доклад разглежда най-вече конкурентоспособността на единия пазар. Ние трябва да защитаваме потребителите от нелояната конкуренция. В това отношение докладът е много добър. На второ място Съгласен съм, че пазарите трябва да се адаптират към околната среда. Това е нещо, което осигурява дългосрочната стабилност. Не трябва да се следва принципа след нас потоп. Благодаря. Благодаря. С това приключихме обясненията и в началото на следващото пленарно заседание ще бъде одобрен и протокола. С това преустановявам пленарната сесия на парламента. Благодаря на всички.